Dear colleagues, good afternoon. Welcome. Колеги, уважаеми колеги, добре дошли на нашето заседание по коми... на Комисията по економически въпроси. Нека да приемем дневния ред. Благодаря. Едно съобщение Напомняме ви, че представители на националните парламенти ще присъстват на нашето заседание утре, 9 след обед, преди гласуването за да дискутираме структурните политики и е, фискални е, решения, които се изпълняват в техните страни и е, не се Очудвайте, ако мястото ви е разместено. По триалога ние проведохме 4 е, е, триалога. Въпроси с макропруденциалната рамка, запазване на статуквото, съотношението на лъжите дългове, устойчиви финансиране, борба с пране на пари и големи експозиции са темите, които разгледахме и искам да поблагодаря на Андрея Рия, който участваше е, с е, много полезни предложения за триалога. И сега нека да кажа добре дошли на нашите трима приятели, председателите на трите надзорни органа Стеван Майер, Андрея Венрия и Габриел Бернандино. Поканили сме ви, за да чуем вашата дейност и опит през последните години, особено ролята в създаването на правила и сътрудничеството с законодателите. Интересуваме се да чуем и какви са вашите организационни приоритети Господин Майор ще е, коментира също и опита си като председател на е, на съвместния комитет на трите е, надзорни агенции, както се очаква и от регламента за комитета за системен риск. Техните писмени изявления са раздадени. Вие можете да ги консултирате и на е, уебсайта. Благодаря. Е, сега добре дошъл на господин Мейор. Той ще има 10 минути, защото има различни, е, има да докладва като титуляр на различни постове. Господин Енрия и Майор ще имат по 5 минути и след това ще имате възможност да задавате въпроси. Благодаря за работата ви първо и за отличното сътрудничество. Нека да кажа колко големи ангажименти чувстваме, както и за процеса за изготвяне на бюджет, така и в прегледа и в опита за подобряване на вашите правила и вашите роли. Също оценяваме високо и вашата работа в е, контекста на Брексит. Надяваме се, че ще има а, добро съображение и много а, е, е, споразумение, извинете, но и се надяваме, че с съответната подготовка това ще се случи. Благодаря. Заповядайте. Благодаря. Благодаря за приятелските думи и положителните бележки за а, сътрудничеството. А, благодаря и от името на всички съпредседатели. Ще направя едно обобщение първо като председател на смесения комитет и после ще говоря от името на ЕСМА. За мен е удоволствие да се обърна към вас като председател на смесения комитет на трите надзорни органа за 2018. Ще коментирам най-основното законодателство, закона ПРИПС, регламента. След като приехме основните разпоредби, за, за инвестиционните продукти, ние започнахме да разглеждаме приложението на съответните правила. Разглеждаме със съответните заинтересувани страни възможностите за изпълняване и е, с трите агенции общите подходи за надзор, за да можем да изпълняваме всички инструменти по регламента. При е, въвеждането на толкова нови правила е изключително важно да се анализират е, е, въпросите, които са зададени от заинтересованите лица и за да решим и какви ще бъдат съответните решения. През юли се обърнахме към Европейската комисия да излезе с е, оповестяване на насоки за типовете продукти, особено за облигациите. Оценявахме дали възможностите за изпълнение имат е, и съответните разумни очаквания да има възвръщаемост. Комисията ни е, е информира, че е, преразглеждането на регламента ПРИПС ще бъде отложено и ще е, се, използ... Е, ще се изисква от съответните дружества да използват инструментариума и на инструмента ПРИВС и на инструмента ЮСИД. Призовахме комисията да не се получава подобно дублиране, за да може да се използват делегираните актове по ПРИПС също е, смятаме, че инструментариума от ПРИПС може да се използва за. ЗИОСИТ. Това трябва да се направи така, че да позволи до края на настоящия мандат да бъдат прияти съответни законодателни изменения. Друга област е борбата с, финансиране, с спиране на пари и финансиране на тероризъм. Много, така няколко много високо профилни случаи бяха разгледани тези случаи породиха безпокойството, че в момента рамка, законовата рамка в Европейския съюз може да не е достатъчно добра. Затова а, сме наясно, че трябва да преразгледаме рамката за борба с изпиране на пари и то в минимум средносрочен план. В краткосрочен план комисията излиза с предложения за солидни стъпки, за да се постигне сближаване на стандартите и съответно да стане по-ефективен надзора. Европейския банков орган трябва да играе централна роля в това отношение. Също така трябва да има и ясни очаквания и стандарти за надзора – Продължаваме да работим по този е, въпрос, особено свързан с е, прането на пари. Разглеждаме съответните рискове, нови насоки и излизаме с е, съответните е, предложения за практическата дейност на надзорните органи, включително за обмен на информация. Тук работихме тази година и по оценка на трансотрасловите рискове. По този начин можем да оценим кои са основните области, където се поражда загриженост. И в двата е, доклада от тази година подчертахме колко насигурно се създава от изтеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Работиме за подобряване на е, доверието и засилване на взаимодействието с е, органите за защита на потребителите. Работиме с техни представители също така. Една от темите, с които се занимаваме е, е предоставяне на по-голяма прозрачност за инвестиционни продукти на дребно. Когато направихме съответния анализ, ще излезем и с съответни препоръки, които ще дадат възможност на потребителите да правят по-информиран избор. Време е да приключа с отчета на съвместния комитет. Излизането на Обединеното е, е, кралство от Европейския съюз, устойчиви е, финанси, това са проблеми, които ще си останат и съвместния комитет ще продължи като форум да се занимава с тези теми. Нека сега вече да говоря за ЕСМА по този въпрос ще говоря основно по три теми. На първо място МИФИ 2, след това Съюза на капиталовите пазари и накрая Брексит. Ако започнем с Мифит, Много от вас си спомнят, че някъде по това време миналата година вие, както и много други заинтересовани страни, задавахте въпросите дали а, директивата и нейното изпълнение се случват както трябва и дали можем да очакваме някакви сътресения. Днес мога много по-уверено да говоря по този въпрос, тъй като вече изминаха 9 месеца от влизането в сила 3 януари 2018 година и прилагането на МИФИ 2 мина много по-гладко, отколкото очаквахме. Затова с удоволствие ще говоря за напредъка по този толкова сложен проект. На първо място, по отношение на МИФИ 2, прилагането на надзорните инструменти за конвергенция е много важна тема. Съществена част от въпросите и отговорите по МИФИ 2 идват като резултат от искането за пояснение, което се получава или директно от участниците на пазара, или чрез националните компетентни органи. Използват се освен това нови перспективи във връзка с така наречените становища на ЕОЦКП. През последните 12 месеца ЕОЦКП е публикувало около 400 становища, насочени към националните компетентни органи. Те са свързани основно с прозрачността, за изключенията, която трябва да се определи предварително и лимитите на позициите във връзка с договорите за стоки, които се търгуват на борсата. На второ място, отчитането на данните и проектите с информационно-технологичен характер. Искам с удоволствие да съобщя, че сега националните компетентни органи решиха да делегират някои права на европейско ниво и работят с ЛЦКП с цел да се създадат 6 нови системи данни, които да събират информация за а, хиляди финансови инструменти и типове търговия в цяла Европа. Знаете естествено, че процесът е много сложен. И накрая прилагането на пакета MIFID MIFIR естествено отбеляза и даването на нови правомощия за интервенция на ЛЦКП. Тук искам да спомена мерките свързани с забраната на бинарните опции и така наречените договори за разликите. Сега ЛЦКП, благодарение на новите правомощия, може да защитава по-добре инвестициите и инвеститорите в Европейския съюз. Няколко думи за проекта свързан с економическа и паричен съюз. Ние направихме бърз напредък по отношение на мандатите от второ ниво, които са ни дадени по силата на новия регламент за проспектите и секюритизацията. Освен това, ЛЦКП продължава да подкрепя проекта за ИПС чрез различни дейности за конвергенция и надзираване. Смятам, че е важно да се поддържа темпото, тъй като много различни области, свързани с ИПС, имат нужда от наблюдения, включително участието на инвеститорите на капиталовите пазари. Искам да благодаря на комисията за това, че е готова да работи за финализирането на този ИПС до края на мандата. Надявам се, че ще положим всички усилия, за да развием европейските надзорни органи и ЛЦКП в това отношение без да се бавим. Разбирам, че тези законодателни предложения са амбициозни и съответно те включват различни подобрения във връзка с нашите правомощи и ресурси. Затова, знаете, има съпротива, но мисля, че би било едно противоречие да се подкрепя от една страна силно ЕПС и неговите цели, от друга страна да се отхвърлят правомощията от надзорен характер, които биха подсилили способността на органи като нашия да наблюдават капиталовите пазари на едро на европейско ниво. По отношение на Брексит, след е, като разгледахме четирите становища, публикувани през 2017 година, ние продължихме да работим с националните органи, е, за да осигурим необходимата координация. Знаете, че крайната дата наближава. И ЕОЦКП е готова да оцени различните рискове във връзка с Брексит без сделка. В заключение искам да кажа, че съм готов да работя а, с вас допълнително, да обсъждаме различните проблеми и много се радвам, че ме подкрепяте по всички тези въпроси. Благодаря и сега Андрея Енрия. Uh, Благодаря, Роберто силите за възстановяване на балансите на европейските банки е важен въпрос за тази година. Около 14,5% се стабилизира е, е, с, е, е, съотношението за, е, на базовия е, собствен капитал от първи ред. Е, Пътната карта за лошите заеми в, всъщност значително ускори процесите в изчистване на банковите баланси. Е, общото, е, общата сума на неизпълняваните, е, обслужените заеми възлиза на 250 милиарда евро в, през последните две години. Надзорниците трябва да упражняват натиск, за да поддържат където е възможно и ускоряват темпото на адаптиране. Е, ЕБО е, предприема е, важно усилие да улесни процеса, като подобрява функционирането на вторичните пазари, например, чрез съответните темплейтове. Темплей, е, има нужда да се фокусират всичките ни усилия от закон, първо, е, закон, първично законодателство до надзорните практики, за да се борим с сегментацията, с е, фрагментацията на банковите базари в Европейския съюз и разбира се, трябва да се преодолеят разграничите спънки пред консолидиране. Е, има две сериозни предизвикателства за единия пазар и банк, на банковия съюз. Е, трябва да се... Е, това ще е предизвикателство пред европейските органи в следващите години. В предстоящите месеци върховен приоритет на ЕБО ще бъде отговор на призива и за съвет от страна на комисията относно прилагането на базалското споразумение от декември 17. Вече започнахме да събираме данти в това отношение, да правим оценки и да е, ги прилагаме в правната рамка. Забелязвам, че някои предложения в пътеята за намаляване на риска е, ще доведат до е, първоначално финансиране, такива елементи в базовото споразумение. По този начин ще предхождат нашия анализ за да се постигне пълната полза от е, възстановяване на банките от, е, и е, директивата за възстановяване на банките и оздравяването им, трябва да се постигнат споразумения за критичните функции, и общи правни разпоредби за ликвидиране на банките. Тези стъпки заедно с напредък по е, схемата за осигуряване е, ще е, се отключва значение за доверието между съответните органи сериозни нарушения на законодателството за борба с също изпиране пари и финансиране на тероризъм изискват един цялостен подход на европейско равнище. И ЕБО всъщност задейства един цялостен план за преразлежена ефективността на надзора върху тези две сфери във всички държави членки. Един смесен екип от национални експерти и ЕБО, персонал на ЕБО ще работят съвместно с цел засилване на надзорния елемент. Но за да се стигне до по-ефективен надзор, ни трябват неизбежно и спешно нови ресурси и повече яснота за правомощията на ЕБО Директивата за разплащателните услуги 2 всъщност е също сериозно предизвикателство пред компетентните органи. Започнахме да работим по е, конвергенция на надзорните мерки и използването на нови технологии в услуг, разплащателните услуги всъщност променят целият пейзаж на нашите банкови пазари. Започнахме една дискусия е, по финтек, финансовите услуги, технологични инновации, финансови услуги. Е, и е, в крайна сметка е, първите ни усилия е, след по отношение рисковете и възможностите от финтек и предизвикателствата на банк, предбанковия бизнес вече следват следващата стъпка Обеден съм, че нашия инструментариум за преразглеждане и понякога поставяме под въпрос на надзорните практики на националните е, органи не винаги са достатъчни. Е, е, партньорските проверки също са начин да се проверяват тези практики и мисля, че е, независимия персонал е, и е, проверки на независимия персонал са важно средство, е, като е, така те е, из, прибягват до по-неудобно неутрални е, споразумения между правителствата. Брексит е, е и ще си остане върховен приоритет за ЕБО за известно време. Излезахме с две становища, е, за да ускорим подготовката за сценария, по който в случай, че не се стигне до споразумение между Европейски съюз и е, Обединеното кралство. Брексит е, оказва натиск върху ЕБО и персонала. Също така подготовката за преместването в е, Париж е, върви е, в е, е добре, но има бавене в финализиране на е, законодателството на място и това води до е, забавене в изпълнение на договорите, само ако споразумението между съзаконодателите координаторите е, приключи през, се бъде сключено през октомври, ще можем да е, приключим с преместването в Париж до края на април 19 година. Благодаря. Благодаря, Андрея, председателя. Надяваме се, че по въпроса за преместването е, ще успеем да приключим тези безкрайни тристранни преговори сега, парадокса е, че самата ситуация ни сочи, че това е проблем е, на с, е, законотворчество, но съвета е, дълго не искаше да признае този факт. Те смятаха, че имат е, е монопол върху решаването в този случай. Това е парадокса. Но сега се надявам да се стигне до съгласие по текст, е, който, по който се работи вече в окончателния му вариант който да подготви прегледа на, на едно съвместно изявление, за да се избягва е, бъдеще подобен проблем. Аз съм се ангажирал да направя така, защото това да се стане максимално бързо. Но разбира се, това е едно много е, така е, досие, което зависи от много комисии, не е изцяло в наше лице. И е, така, сега, е, извинявайте, че се намесих с тези кратки бележки, но това беше необходимо. Е, имате думата вие за следващото презентация. Благодаря, господин председател. Благодаря на уважаемите депутати ние продължаваме да работим много усилено, за да има стабилно законодателство в този сектор, както и да има и висококачествени разпоредби, за да има и защита на потребителите. Ние, е, това е органа за застраховане и професионално пенсионно осигуряване. Предложихме да се намали е, бремето за малките и средни предприятия, и да се премахнат пречките пред економиката, особено за различни видове инвестиции. Като продължихме да запазваме нивото на закрила. Сега работиме за това да включиме в платежоспособност 2 и съображения за устойчивост. Искаме да има съответни резервни планове за намаляване на рисковете при, в случай, че Брексит се случи без споразумение. Създаваме също така и платформи за трансгранично сътрудничество, за навременно сътрудничество между съответните органи, за да може да се оценяват достатъчно бързо рисковете за трансграничния бизнес. 13 такива платформи съществуват с национални органи от някъде страни членки, взети са ред надзорни мерки бизнес моделите обикновено е, се центрират върху е, е, пазар, където бизнес риска се осъществява едва в средносрочен или дългосрочен план. За това е необходимо да се установят структури за посредничество, често които те са недостатъчни. Много често, ако подобни компании, които работят трансгранично, е, се сринат, това създава сериозни отражения и в, е, на пазарите на приелата ги страна. Много важно е да се използва преразглеждането на регламента за нашия орган, за да се създадат е, разпоредби за сближаване на регулациите за да има и оценка на банковите практики и да могат да се дават конкретни препоръки, включително и за вътрешните им модели. За трансграничния бизнес трябва да е, работиме с е, надзорниците от съответните страни членки, да има база данна за данни за прозрачност на трансграничните продукти и да има платформи за сътрудничество. Да можем да имаме и препоръки за сближаване и превенция за риска като това трябва да е превентивен инструмент, а не инструмент за използване по време на криза. Също така трябва да се извършват и тематични прегледи на европейско ниво за повишаване на прозрачността на стрес тестовете трябва да има и публикуване на отделните резултати, така както това се случва в банковия сектор. Нека да коментирам и това, което се случва в е, капиталовия и валутен пазар. Благодаря на ангажимента на Европейския парламент за постигнатие напредък Схемата за инвестиционни продукти на древно може да се осъществи само ако има доверие. Като надзорен орган ние трябва да осигуриме последователност и спазване на най-високите стандарти в Европейския съюз. Благодаря на Европейския парламент за подкрепата. Ние сме готови да продължим с работата си за високо ниво на закрила на потребителите в Европейския съюз. Благодаря. Да, в четвъртък ще е първият тристранен диалог. Знаете, че парламента поиска ЕЙОПА да има такава роля и ние ще се борим за нея. Ще се борим, за да може текста да бъде прият от съвета. в тази област и в други области. Мисля, че сега е време да започнем с изказванията. Първият оратор от името на НП Маркос Фербер. Благодаря, господин председател. Ще говоря на майчиния си език. А, имам по-скоро въпрос към господин Ария за банковия надзор. Последните месеци има различни нарушения срещу споразумения в областта на изпиране на пари и борба с финансирането, срещу финансиране на тероризма. Не се чува английски превод ли? Английски ми е доста е, слаб. Е, ще трябва да е, чувам въпросите на немски. Няма ли, е, няма ли е, английски превод? Тогава ще горе на френски но за ирландските колеги трябва все пак да има и английски, нали? И така, става дума за изпиране на пари, борба с е, е, е финансиране на тероризма. Получихме ново законодателно предложение от комисията, според което банковия надзор ще има нови правомощия, Европейския ЕБО ще има нови правомощия. Е, в много от случаите с изпиране на пари възниква и въпроса дали националните органи си вършат достатъчна степен работата. Например, е, Малтийския надзорен орган е, и неговите действия във връзка с банката Пилатус при, която е заобиколила санкции по отношение на Иран. Е, тук възниква и въпроса за е, е, компетентните органи, дали достатъчно сме разгледали техната дейност. Европейската банков надзор има сериозни съмнения относно работата на малтийските органи в това отношение и въпреки своите съмнения, в крайна сметка реши да не започне официална процедура за нарушение срещу тях, което всъщност според основния регламент регламент на ЕБО е, се предвижда. Е, това, по този начин е, той всъщност не изпълнява върховната си роля на, на орган, който води борба с изпирането на пари. И е, се пит, иска да зная е, това решение, как преценявате вие това решение и какви възможности вие ще за подобряване на, е, на борбата е, срещу изпиране на пари и е, дали се надявате ЕСМА да получи допълнителни правомощия в това отношение. Благодаря. Well, thanks a lot for the question because it allows Благодаря за въпроса. On the Maltese. Какво? Имахме нарушение в рамките на разследването в Малта по случая Пилатус и съответно е взето решение за нарушаване на европейското законодателство по малтийския случай. Ние следим какво се случва. Изпратихме на комисията информацията, отговора даден от малтийския орган, малтийското звено за финансово разузнаване. Съответно, комисията трябва да реши дали отговора е достатъчен по своя характер или ще се отхвърли правото на решение на националния отговор. По отношение на ФСС от Малта решихме да не тръгваме по този път за нарушаване на европейското законодателство, защото в текста на първо ниво от регламента ЦРР, регламента за капиталовите изисквания, не се говори за подобни случаи като този, е, в който е замесена ФСС. Не можем да говорим за нарушаване на европейско законодателство. Защо? Защото Извинява се оратора, става дума за четвъртата директива за капиталовите изисквания. Прилагането на директивата в малтийското законодателство е, не дава възможност да поемем по този път, но така или иначе в случая с Малтийския ФС има много недостатъци, които би трябвало да бъдат премахнати. Ние ги идентифицирахме в нашето разследване и сме свели до вниманието на малтийския орган съответните проблеми. Два коментара много бързо. Както казах в началото, когато говорих от името на съвместния комитет, ние Подкрепяме даването на Европейския банков орган на повече правомощия във връзка с разследването на финансирането, свързано с терористична дейност и изпирането на пари. То е познато като AML CFT. Виждаме, че много често в такива случаи, свързани с прането на пари, минаваме през банковата система. Когато говорим за разпространение на продукти, на фондове, банковата мрежа се използва за подобни случаи. Затова ние искаме да има централизиране на правомощията в рамките на Европейския банков орган. И още нещо. Не трябва да се забравя, че европейските надзорни органи имат много ограничена възможност да оценяват качеството на националните надзорни практики. Когато те отидат на място, имат много ограничения, с които се сблъскват и е много трудно за тях да преценят на базово ниво какво се случва в национален план. Може и да има нарушения, които се случват, но ние не знаем, нямаме информация за тях. Е, Габриел, съвсем накратко. Съгласен съм с казаното от Стивън във връзка с правомощията. Е, да, трябва да има централизиране на правомощията. По отношение на прането на пари, вече беше подчертано колко е трудно да се сътрудничи и да се координират действията между финансовите надзорни органи и националните разследващи органи. В някои случаи има медиация и има информация, например, за евентуални дейности по изпиране на пари, само че се оказва, че много трудно циркулира тази информация между надзорниците и звената за финансово разузнаване. Така се създават много трудности за прилагането на законодателството и съответно европейския законодател би следвало да вземе това предвид. Нека да добавя, само за ваша информация – Продължаваме да работим по случая Пилатос в Малта. Знаете, че правим и разследване във връзка с BK в Латвия и Данския банк в Дания. Ще имаме преглед на надзора, посветен на проблема с изпирането на пари. Ще има информация, преглед свързан с всички държави членки. Имаме поне две звена, които работят по тези досията и мисля, че сме постигнали много и можем да се гордеем с това, което сме постигнали. Благодаря, казва председателя. Ако правилно си спомням, във вашето писмо се казва следното. Ние работим с звеното за финансово разузнаване, а не с FCA, защото такова е законодателството. И съответно, сега има предложение да поясним правомощията. Пол Танк от името на социалистите и демократите. Благодаря, господин председател. Искам да говоря за устойчивите финанси. Това е тема, която често засягаме. Имаме план за действие, представен от Европейската комисия. Европейския парламент се радва, че това се случи. Това е промяна, която доста закъсня в финансовия сектор. Всъщност изоставаме, що се отнася до устойчивостта в по-широк план. Парламентът работи за стандарти, за таксономия, за работи по оповестяванията, първата част от законодателството. Мисля, че както парламента вече е казал, ролята на надзорниците е изключително важна. Имаме нужда от поемане на ангажименти за преминаване към устойчиво финансиране. От друга страна имаме нужда от гъвкавост и изпълнение. Намирането на равновесието не е лесно и надзорниците играят важна роля. Трябва естествено да се заложи на най-добрите практики. Например, как гледате на ролята на трите надзорни органа? Имате ли вече принос, с който да се похвалите? И на второ място, от какво имат нужда трите надзорни органа, за да подсилят своята роля? Парламента има доклад по собствена инициатива, където се пояснява допълнително мандата на трите е, органа. Говорим за това, че трябва да има повече цели свързани с устойчивостта. вече има в едно изменение изискване за включване на стабилността в финансовата система. Така стигам до агенциите за кредитен рейтинг, които по-настоящем не използват е, методологии за изчисляване на риска е, за устойчивостта, когато изчисляват, е, когато създават своите портфели. Какво трябва да направите, от какво имате нужда, за да поемете и тази роля? Благодаря. Благодаря, благодаря за това, че вдигат, повдигате този въпрос. От гледна точка на ЛЦКП има а, две неща, свързани с устойчивостта. На първо място информацията, която се дава от емитентите, от дружествата, които са листвани на борсата, а, трябва да отчита рисковете за устойчивостта а, и рисковете, свързани с околната среда. Например, рейтингите трябва да могат да отразяват дългосрочните рискове, свързани с устойчивостта. По отношение на финансовите отчети, те трябва да дават достатъчна информация на инвеститорите за рисковете, свързани с устойчивостта. От друга страна, обаче, самите инвеститори, независимо дали са инвеститори на дребно или големи институционални инвеститори, да се предвиди устойчивост за инвестициите, ето защо таксономията е толкова важна. Тя ще даде възможност на тези, които искат да инвестират устойчиво, да го направят по един надежден начин. Плана за действие ни засяга по различни начини. Ще видим как може да се включат изискванията за устойчивост когато един клиент, например, иска да инвестира устойчиво, каква точно информация, какви съвети да му се дават. И на следващо място, като вече казах, кредитните рейтинги трябва да отчитат в достатъчна степен дългосрочния риск, свързан с устойчивостта. В заключение, Частният сектор е доста напред, публичния изостава точно по тази тема и ето защо трябва да има един добър начин за разделяне на устойчивите от неустойчивите инвестиции. Съвсем накратко искам да кажа, че таксономията е нещо много важно за нас. В нашата област – е много важна ролята на етичните, социалните и екологичните фактори. Когато става дума за процес на оценка или процес на надзор, е, стрес тестовете, освен това, могат да се използват от страна на надзорниците, за да е, подсилят малко вземането е, под внимание от страна на дружествата на устойчивостта. Бернардино. Да, устойчивостта е естествено много важна. Ако бледнете пенсионните дружества, те може би залагат най-много на устойчивостта поради е, бизнес моделите, които имат. Вече виждаме добри практики. Много е важно да се осъзнае, че когато става дума за страховане, не става дума само за активи. Това въжи и за пасивите, защото Измененията в климата и не само могат да се използват като един добър стимул за преход към нисковъглеродна економика, що се отнася до гарантирането. В Еопа ние смятаме, че трябва да има цялостен подход. Естествено, устойчивостта не е панацея. Трябва да се разгледа и прозрачността, трябва да се разгледа и управлението на риска. Пол, ти спомена, че работим по въпроса. В стрес тестовете за пенсионния сектор за 2019 година смятаме да включим елементи свързани с устойчивостта и въглеродния отпечатък. Благодаря, Ашли Фокс. Благодаря, господин председател. Благодаря на тримата е, председатели на агенциите за техните презентации. По службата за финансиране по интернет е, и ролята на ЕСМА, което е, така мотивира интересни разговори на наше задание на е, докладчите в Сянка. Макар, че комисията предлага, комисията, предлага ЕСМА да авторизира и да надзирава платформите по този режим, моята група и много членове на комисията сме скептично настроени. Освен това, ЕСМА-ту е, разбирам, че е, се интересуват да, да е, поемат тази роля и като капацитет и като от гледна точка на правителствата. Сега, дали това е най-доброто място за надзираване и, е, на този продукт, аз лично се, ме, се имам съмнение относно практическото приложение. Е, Колкото до лиценза и правилата, те се съблюдават на национално равнище. Смята ли, господин председател, че ЕСМА има достатъчен така ясен поглед върху регулаторната практика, да не говорим за експертния опит, за да може да управлява този режим? Е, вашата презентация ме насърчи за това по отношение на прилагането от страна на ЕСМА на, на инструментите за надзор е, във връзка с МИФИД. Но въпросът ми е, смятате ли, че подобни на тези правомощия ще са по-удачни е, в регламента за така нареченото краудфинансиране в държавите членки? Да, ние оценяваме е, това, което е, смята комисията да прави, да не даде допълнителни надзорни правомощия и е, наистина подкрепата и е важна за нас. Това, което казах аз в дискусията по е, прегледа на ЕСА, е, че е важно, логично е да се дадат допълнителни правомощия на ЕСМА. Е, особено в е, важно това за агенциите за оценка на кредит, Има е, обаче други области, е, които са привлекателни за потребителите. Е, там, където е необходимо да има е, езикови е, способности, разбиране на положението на място, в такива случаи е по-логично да се дадат правомощия на национално равнище, но да има е, също сближаване на конвергентните правомощия, е, на, на надзорните правомощия. Сега конкретно по въпроса за груповото финансиране. ЕСМА, мисля, че още през през 2014 година излезе със становище, в което се казваше, че е добре да имаме конкретен закон, отнася се до груповото финансиране, защото това е специфична сфера от лична гледна точка, пък и предвид на е, това как би излежал един такъв закон, е, бих казал, че по-дребните инвестиции ще бъдат на европейско равнище, а, с разрастването им, те ще се връщат към националното равнище т.е. ролята на ЕСМА е, ще е в областта на, е, по отношение на древните инвестиции, не на крупните инвестиции. Освен това, ЕСМА ще се конкурира с националните компетентни органи, защото платформите за групово финансиране ще имат избор да го правят национално или на, европейско, или на европейско равнище. Е, този дизайн търпи подобрение и по-логично ще бъде е, по-крупните трансгранични платформи за групово финансиране, ако искаме пряк надзор, да подбират е, такива задачи, докато малките ще е логично да го правят на национално равнище, защото там са необходими е, е повече познаване на местната среда, езика и така нататък, за да може да се упражнява ефективен контрол. Да, благодаря. Ще подобрим дейността си според вашата препоръка. Аз не зададах въпроса за ICO, което, който е малко по-деликатен. Волф Клинц сега. Благодаря, господин председател. Бих искал тема за изпирането на, на пари да не засягам прекомерно много но тук е, все пак е, трябва ЕБО да носи основна отговорност. Когато сведем изпирането на пари до банковия сектор, ние имаме проблем, защото изпирането на пари е, се проявява в много други области, в търговията с дрога, проституция и така нататък. И ако говорим за банков надзор и ако очакваме от банковия орган да отговаря за изпиране на пари и като единствения фактор за борба с изпиране на пари или редуцирането му, тогава потенциалните е, е перачи много бързо ще се пренасочат и ще намерят други пролуки е, и ще остане голяма част от този проблем в е, сянка и не регламентиран. Така че трябва да продължим с разсъжденията си в тази, тази посока. Аз даже мога да си представя нови органи, макар че гражданите биха скочили, ще кажат, пак допълнително бюрократично ниво, пак бюрократи, но аз мисля, че не трябва орган постоянен, който не само да упражнява надзор, но и да санкционира. Без механизъм за санкциониране нищо няма да сработи. Второ, с право бе направена тук връзката между е, ЮСИЦ и съответното предприятията за колективно инвестиране и правовата рамка. трябва наистина, за, ако, за да решим и Брексит, извинявайте, имаме е, много малко време до е, май, е, като си представим, че от март нататък парламента почти няма да функционира до изборите. И тук си задавам въпросът дали не е възможно да кажем, че тези предприятия ще останат да действат много по-дълго и целият инструментариум ще остане да действа много по-дълго от Брексит и ако на, на, на ПРИПС всъщност бъде подобрен на, като този продукт бъде подобрен, всъщност на даден по-късен етап могат да се водят двете, двата продукта заедно. Следващия ми въпрос е свързан с писмата, без, които не изискат действие, нещо, което се практикува в САЩ отдавна, по което има и много различни мнения, между впрочем, но мисля, че е смислено и при нас да се въведе, да се помисли за такъв инструмент – Поне да си довърши изречението. Е, е, като е, виждаме, че прилагане на някои от предложенията, начина по който се изпълняват предложенията, беше прекъснат оратор. Well, on the, on the point on, uh, on email... По въпроса за имейл и роклите на ЕБО имаме тази група, която се координира от комисията с е, двата тита органа представени там, е, според заключението на която е, една такава специфична европейска агенция може да бъде добър вариант, заедно с съответния регламент. Заключението на групата беше, че за момента ще е трудно да се избере този е, вариант, т.е. да се отиде толкова далеч като централизиране на отговорностите и да получим такава роля за координиране. Е, но е, всъщност в такъв случай ЕБО няма да, ролята и няма да бъде е, ограничена до банките. Това ще е един, един е, чадър, под който да се съберат всички действия, свързани с изпиране на пари е, и отговор на такива е, деяния. По въпроса за колективните инвестиции е, и е, съответно тук става проблем за това, че е, тези колективни инвестиции имат изключение по новия регламент за пакетните продукти за инвестиции на дребно. И ако искате да се свърши това, което е необходимо чисто законодателно на време, трябва да изчистиме тези моменти още до първата четвърт на следващата година и да отчетем, че възможността за действие ще се изчерпа много бързо. Най-добрият вариант е да се направи бърза оценка, да се излезе бързо с доклад в е, първото три тримесечие на следващата година пред Европейската комисия и след това да се реши какви законодателни изменения. За така наречените писма, че няма да се предприеме действие No Action Letter, имаше а, случаи, когато пенсионните фондове имат предвидено задължение за клиринг, парламента реши да няма отлагане на това задължение. И единствения начин, ако ще има изключение, е да се а, излезе с декларация, че това не е приоритет за надзора. Това не дава обаче кой знае колко голяма сигурност за заинтересованите страни и притежателите на акции, затова е добре да се изчисти въпроса възможно най-скоро. Свен гиговото. Много се радвам да ви видя отново тук. Искам да продължа с, колегите, с въпросите на колегите, които говориха за борбата с пранение за пари. Много е важно да се направи разграничение между две неща. Първо, какво ни е необходимо дългосрочно и второ, какво ни е необходимо в момента, за да имаме напредък като е, по-доброто не бива да вреди на доброто. Тоест, е, е, да направим това, което можем, за да се приложат нещата, но да не се и възпрепятства възможността да се приемат средносрочни и дългосрочни решения. Затова ЕСМЕ и ЕОПА. Имам въпрос към вас. Колко средства отделяте в момента и ресурси е, в борбата с, с финансовата е, престъпления? Е, ЕБО действа. Вие е, колко имате ли персонал, колко, какви мерки възнамерявате да предприемете в момента по силата на вашите правомощия? После ЕИОПА, органа за професионално, персонално осигуряване все е, повече виждаме е, използването на, так, на така нареченото юзофруи за, в е, вреда на е, потребителите. Вие сте предприели действия в е, една област. Смятате ли, че можете да предприемете повече е, действия, включително и по отношение на застраховането и тези практики? Много се изненадвам, че при услугите за прехвърляне на валути, вие ще имате възможност да ограничите прекомерните такси при прехвърляне е, от евро в други валути. Мисля, че трябва да работим съвместно по въпроса за прекомерните банкови, е, прекомерните такси. Така, въпросите бяха и към трима ви. Заповядайте, директора на ЕОПА. За прането на пари определено имаме проблем с това, че нямаме достатъчно ресурси, които да отделим за тази област. Ние имаме своите приоритети. За момент работим повече за сближаване на надзорните практики. Какво да кажа? 0,5% т.е. участваме в съвместния комитет и работим повече по въпроса за формулиране на политиките. Все пак повечето от проблеми с прането на пари започват в банковия сектор, но естествено и за страховките могат да бъдат използвани за целите на пране на пари. За това считам, че подобно концентриране в един орган с повече ресурси ще е по-добрия начин. Въпрос ще правите ли повече? Да, ако имаме данни, че има нещо, бихме направили, но нямаме ресурси да търсим подобни казуси. Примерно в трансграничен сделки често могат да се установят и така гнили практики. За частните пътувания и други и частни застраховки, там също оглеждаме въпроса за застраховки за, за, за, за застраховане на частни пътувания. Там Комисията е алармирана за това, че има неправомерни практики. Сега правиме преглед именно за пътните застраховки, защото трябва да установим каква е ползата за потребителите от някои от тези продукти. Разработваме и показатели за риска на дребно и един от тези показатели е именно нивото на комисионни, които се включват в бизнес модела. Много е важно и сега влизаме във втория етап от нашата стратегия за надзор на бизнеса, за да, където разглеждаме и продуктите по регламента припис на дребно и за да можем да разясняваме и нашите практики за надзор. Започнахме, сега отделяме много повече време за оглеждане на отделни продукти за трансгранични, особено такива. Това определено е част от нашите задължения за следващата година. Съвсем накратко, нямам точната бройка, за въпроса ви за ресурсите, но мисля, че той е на нивото на това, което каза, че и моят, моят колега. Общо взето тази дейност и съответните ресурси се извършва на национално ниво и най-вече от банкови орган или други органи, свързани с този сектор. Така че тук става дума и въпрос за ефективност. По-добре е да се е, отделят повече е, ресурси за регулаторите, за пазарите на ценни книжа. Защото е, банковата система е тази, която по-ефективно може да оцени и да открие рисковете. Ние оставаме в ролята на съветстващи и смятаме, че действително дейността трябва да се съсредоточи в ЕБО. Ще направите ли повече в контекста на смесения комитет? Имаме своя принос, когато се е, дефинират проблемите, свързани с пране на пари. Представителите на потребителите е, повдигат е, този въпрос, но нямам чувството, че ЕБО би се противопоставил да върши такава дейност. Ако има съответния регламент, ще го направим. Но не съм сигурен не съм сигурен, че е, надзор върху цените е най-добрия начин. Трябва да се търсят съответни инструменти. Thank you. Um, I don't see speakers for GUE, EFTD, ENF. So, uh, Ален Ламасур. Благодаря. Искам да продължи въпроса на колегата Клинц. Миналата седмица вие изпратихте писмо на комисията за е, вашите притеснения, че се опасявате, че пакетите за инвестиции на Дремно могат да се използват е, за е, схемите за колективно инвестиране. Е, към момента Европейската комисия не е отговорила как може, смята да се справи с проблема. Кога ще се е, въведат съответните промени на европейско ниво? Ще има ли достатъчно време да се нагласят своите практики участниците в тези процеси. Ако това ще става в началото на другата година, срокът е твърде кратък. Аз казах нещо по този въпрос, господин Ламасур. Както казахте, ние считаме, че е, тези изменения, това са така настройки на древно, а не общо при общото преразглеждане на регламента за пакетни продукти за инвестиции на древно, така наречения ПРИПС. Има какво да се донагласява там, но а, е, мисля, че много се говори, че ПРИПС регламента не е достатъчно ефективен. Нямаме обаче данни за това. А що се отнася до някои елементи, които се твърди, че не, е в, не са в полза на потребителите, да. Много често е, разходите за транзакции, това е по-скоро проблем на прилагането, а не на методологията. Затова искаме от комисията да разгледа наистина съвсем в подробности всички компоненти на системата и е, да ни уведоми, за да можем ние да дадем съответните препоръки и те да излязат с е, предложение, което да стигне до вас и да има и време то да бъде предложено, е, приложено. Действително, това, което каза и Стивен, е изключително важно да има равнопоставеност в изискванията за информация за потребителите в инвестиционния сектор и за страхованието. Ако със риск да се повторя, нека да кажа. Знаем, че има проблеми с прилагането на регламента ПРИПС. Един от е, елементите, които аз е, споменах, е, е приложното му поле. Там се покриват някои продукти, които няма смисъл да влизат в него. Сега точно обсъждаме дали да е толкова широко обхватното поле, особено свързано с някои облигации в някои страни те не ползват инвеститорите на дребно, което не е от полза за Съюза на капиталовите пазари. Препоръчваме да са много кратки периодите на държане на съответните продукти. А, така че нашето най-голямо безпокойство е как точно се изпълнява разпоредбата и това и ще направим с целенасочените оценки. За разходите или цените на транзакциите не считаме, че това е проблем на системата. Методологията е сложна и всеки път, когато купувате или продавате, всъщност се губи част от економическата стойност и това би следвало да се отразява в това как, каква е доходността на тези инвестиционни продукти. Но е, има действително опасение, че тези разходи за транзакции могат да бъдат прекомерни, прекомерни но считаме, че не е проблем по същество, а проблем а, на начина на прилагане на методологията. Затова призоваваме да има целенасочено преразглеждане, за да се разгледат начините на прилагане. Естествено, поддържаме връзка с Европейската комисия. Те са тези, които ще кажат дали може нещо да се направи. Но преди да излеземе с ясни е, предпочитания как да се реши този въпрос, е, нека да кажа, наясно сме, че нямаме никакво време. Добре. Окей, Нина Гил. Нина Гил. Вече говорихме по този въпрос. Е, Обединеното не излезе с доклад за абсолютната необходимост за дейност по отношение на климатичните промени в 10 годишен план. И е, тук говорим именно за това и за, устойчив, и за предложения за устойчиво финансиране. Но ми се струва, че тези предложения са много скромни. Знам, че вие по някакъв начин отговорихте какво може повече да се направи, но смятам, че вие като надзорници можете да бъдете вождащи в този процес. Казахте, че частния сектор се справя добре, а публичния изостава. Какво да направим, за да е сигурно, че да, той няма да изостава? Говорите, че ще правите стрес тестове за сектора на застраховките. Дали би било възможно, така, притеснява ли ви високото ниво а, на експозиция на инвеститорите в някои сектори, където няма или където има проблем с устойчивостта, като енергетика. После ЕСМА и Брексит. Знам, че работите по меморандум за разбирателство за взаимоотношенията си с Обединеното кралство. Може ли да поясните до къде сте стигнали, какво се очаква да се постигне? Много така са притесненията за регулирането за, на инвестиционните фондове. Е, заместник председателя Добровски коментира, че се очаква да има преразглеждане на МИФИ 2, а при положение, че те дори тези инструменти не се прилагат както трябва и все още не са приложени изцяло. Това ще има отношение и към е, капитал, е, Съюза на капиталови пазари след Брексит и особено за инвестиции извън, извън Европейския съюз. И накрая за борбата с пране на пари. Приветствам действията, които е, сте предприели срещу дански банки и АНГ, но е, очевидно страните членки не ви дават правомощия, така както се установи при последната проверка. Как смятате да се справите с този конкретен проблем? Me, uh, go quickly over. на първо място по отношение на устойчивостта. Имаше въпрос от какво има нужда. Бих казал ресурси, макар че вероятно се изморявате да чувате нещо подобно, но така стоят нещата. Имаме нужда от ресурси, за да е, интегрираме устойчивостта по отношение на съветите, да интегрираме екологичните критерии, да интегрираме работата по стандартите. Ние смятаме, че основният проблем е свързан с е, средствата. Те са ограничени. Как очаквате от нас да изпълним всичко? По отношение на е, меморандумите за разбирателство, Нека да поясня, че ако се стигне до Брексит без сделка и рисковете свързани с нещо подобно, ще трябва да прибегнем към меморандуми за разбирателство, които имаме с трети страни. И имаме такива меморандуми с страни, които отразяват нашите виждания относно стабилността на инвеститорите, на и защитата на инвеститорите, стабилността на средата. Когато говорим за такива разбирателства, меморандуми за разбирателства, то би трябвало да отчетем сключените вече споразумения, които имаме с трети страни. Знаете, че края на март до година наближава. Знаете, че имаме отговорности свързани с търговските депозитари и по отношение на CMEs. Първо трябва да видим какви ще бъдат отговорностите, свързани с меморандумите. Когато сме наясно, ще се свържем с колегите от Великобритания. Трябва да сме свърши работата преди края на март, защото ако не успеем, няма да успеем да предупредим заинтересованите страни на време. По отношение на МИФИТ и МИФИР, това е малко по-различен въпрос. Вижда се, че европейското законодателство не е било създадено за да има един голям ликвиден пазар съвсем близо, в съседство. Въпросът е, готови ли са МИФИТ и МИФИР да бъдат прилагани в ситуация на един такъв голям ликвиден пазар, много близо до ес 27. Европейската комисия е свършила необходимото и сближава Емир с Емир 2.2 по отношение на инвеститорския съвет би трябвало да разгледаме още веднъж Мифит Мифир, дали те са приспособени към съответната среда. Не става дума за това да приключим връзките си с трети страни. Целта е да се гарантира, че има равнопоставеност между местата за търговия и инвестиционните дружества в ЕС и тези в трети страни, защото по-настоящем в повечето случаи мифит и мифир, що се отнася до тези два елемента, с такива, че националното ниво не е хармонизирано с европейското ниво и има много притеснения в държавите членки, що се отнася до даването на достъп на дружества извън Европейския съюз или предоставянето на услуги от страна на такива дружества, базирани извън Европейския съюз. На първо място по отношение на меморандумите за разбирателство с британските власти. Ние сме в същото положение, като това, което описа колегата. Работим с надзорните органи от ЕС-27, за да можем да водим преговори с британските власти, ако няма сделка. Трябва да сме готови и ще бъдем готови по отношение на действията от гледна точка на измененията в климата и устойчивостта. Мисля, че има неща, които могат да се направят дори без таксономията. Естествено, ако тя съществува, много бихте ни улеснили относно някои типове анализ, относно стрес тестовете, но като се има предвид какво е настоящото положение и когато използваме публично достъпна информация за активи в различни сектори на економиката, експозициите на някои активи. Ние правим различни анализи. Трябва да има нужда от. Трябва да, да, да се приложи по-скоро управление на риска. Имаме различни инвестиционни структури, с които да се вземем с проблемите. Мисля, че има много добри практики във връзка с управлението на риска в контекста на платежоспособност 2. Мисля, че застрахователните органи, пенсионните дружества могат да предприемат много стабилни действия от гледна точка на управлението на пасивите. Е, в някакъв момент можем да създадем някакъв свят, който аз определям като Zero One или 01, където ще имаме голям брой осиротели активи. Така че би трябвало да избегнем ситуация на порочен кръг. Съответно, онези, които инвестират, трябва да започнат да инвестират в нисковъглеродна економика, съответно да гарантираме плавен преход и да избегнем рисковете за финансова стабилност. Ето защо ние използваме да използваме стрес тестовете още през 2019 за пенсионните дружества и през 2020 за застрахователните дружества. Нека да кажа, че тук не става дума за това, че е, Европейския банков орган иска повече правомощия. И не става дума за това, че държавите членки се противопоставят. Ние сме в ситуация на един пазар и сме точно толкова слаби, колкото най-слабата брънка от веригата. Престъпниците бързо се преместват и понякога институциите не могат да реагират. Някои от нашите банки просто спират да действат поради интервенция от страна на американските органи. Проблема е на европейско ниво. Въпросът е как да го решим. Предложението на комисията съществува и ние сме готови да окажем подкрепа поне на първо ниво, защото няма други инструменти. Тъй като вече сме набрали опит, сме готови да окажем подкрепа. По отношение на Брексит, искам да кажа, че ЕБО вече одобри рамката за меморандум за разбирателство с британските органи. Тя е одобрена и от страните от Европейския съюз, 27-те, и сме готови да водим преговори с нашите колеги от Великобритания. Стига преговорите да го позволят, да се надяваме, че ще действаме по-скоро бързо, отколкото бавно, защото времето изтича. Благодаря. Искам да благодаря на ЛЦКП за писмото за инвестиционните дружества. Маркос. Маркус. Казвах, че благодаря на Стивен за писмото за инвестиционните дружества. Решихме да преминем към гласуване. Е, ще разгледаме естествено в рамките на тристранния диалог това писмо и ще видим какво да правим по отличните предложения в това писмо, как да ги включим в нашата работа. Ан Сандер. Е, благодаря, господин председател. Първо да благодаря на председателя те за този обмен на мнения. Два въпроса искам да поставя. Днес е, наблюдаваме развитието и използването на криптоактивите, които все повече набират скорост. И това трябва да се съпътства със съответното развитие, е, трябва да си даваме сметка, че в Европейския съюз е, и най-общо има все още малко е, персонал, който работи в това отношение. Ние разглеждаме предложението, което се отнася до въвеждане и приемане на разпоредби в рамките на платформата за групово финансиране. Е, което се отнася до е, международните е, компетентни органи. Според мен би трябвало да предвидим една законодателна рамка, която да е достатъчно гъвкава, за да даде възможност да се развиват иновации бих искала да видя е, какъв е вашия отговор. Смятате ли, че е, това явление, е, виртуалните валути, е, една краткосрочна тенденция и е, и какви елементи, какво трябва да се вземе предвид, е, за да се поддържа този баланс между е, ценните книжа и развитие на, на европейския пазар на ценни книжа. И законодателната рамка, е, която минава през е, груповото финансиране, е, това ли е всъщност мястото, подходящото място за такава, так, такова законодателство? И да ви попитам за зелените показатели, как е, да направим така, че с тези показатели да не да не даваме преимущество само на предприятията, които полагат твърде е, големи усилия и са прекалено добродетелни в тази област, как да стане така, че да признаваме, да отчитаме и действията на предприятия, които не са толкова активни в това отношение, но които така или иначе полагат някакви усилия в това отношение е, е, И трябва ли да вървим по посока на е, общи показатели, положителни показатели е, за въглеродните? е, въглеродни показатели. Благодаря. Благодаря за двата въпроса, свързани с устойчивостта и първоначалното предлагане на монети. Това, което правим в ЛЦКП в момента, отразява факта, че когато има иновации, е, те трябва да бъдат преценени от гледна точка на вписването им в съществуващата регулаторна рамка. Трябва да се гарантира, че от една страна съществуващите правила и регламенти не задушават иновациите, от друга страна трябва да се гарантира, че иновациите е, се състезават е, на равна нога с съществуващите технологии и начини да се набира капитал. Какво правим по отношение на първоначалното предлагане на монети от криптовалутите? Ние се опитваме да направим оценка на равнопоставеността между новопоявилите се актьори и съществуващите технологии. Опитваме се да видим до каква степен ИСО се вписват в регулаторните рамки. Някои от тях е, отговарят на класическото определение. Набирането на капитал с идеята да има възвръщаемост и прехвърляемост на съответните права. Съответно, ние с националните органи разглеждаме различните е, първоначални е, предлагания на монети и след това ще се опитаме да регулираме самите платформи за търговия с криптовалути. Въпросът е обаче какво да правим с онези ICOs, които са отвъд нашите възможности за регулация. Комисията вече се изказа, аз не искам да изпреварвам нещата, но има ясна разлика между онези, които представляват финансови инструменти, онези, които не са в тази връзка очакваме доклада по темата до края на годината. Мисля, че не трябва да забравяме, че до сега първоначалните предлагания на монети трудно доказват а, своята жизнеспособност и ползите в сравнение с други начини за набиране на капитал. Ако има една полза, която би трябвало да ни занимава, това е, че има възможност за анонимност. Тази тема вече е обсъждана. Това е нещо много релевантно във връзка с ICOs. Трудно е да се предскаже дългосрочния успех на подобни инициативи, но това не е наша работа като регулатор. Ние трябва да създадем регулаторната рамка, за да може иновациите да съществуват в същата рамка, както съществуващите технологии. Съответно, участниците на пазара ще решат дали тук има допълнителна стойност. По отношение на стандартите, много е важно да се каже, че ще има развиване на различни показатели, Що се отнася до индикациите за нивото на устойчивост на инвестициите, от гледна точка на приноса на регулатора, трябва да кажем, че ние трябва да се погрижим тези показатели да са показатели, на които може да се верва, да се разчита. Всъщност инвеститорите сами ще решават за кое ниво става дума, за едно или две. Ние трябва да гарантираме те да бъдат показатели, на които може да се разчита, да са устойчиви и инвеститорите наистина да могат да разчитат на тях. По отношение на криптоактивите, ние започнахме разследване през 2013 година, появи се доклад през 2014 година и ние представихме един доклад за пътя напред, основан на три стълба. На първо място законодателни мерки, за да може криптовалутите да влязат в приложното поле на директивата за справяне с прането на пари. Тук постигнахме положителен резултат. Има включване в AML D5. На второ място да се е, каже на потребителите, че липсва защита, ако те инвестират в такива активи. На трето място да се направи разлика между официално регулирания сектор и криптовалутите. Какво означава това? Да избегнем ситуация, в която банките е, инвестират и е, притежават криптоактиви. Мисля, че нашата стратегия е солидна, но трябва да признаем, че тя не работи точно както ни се иска, както очаквахме. Що се отнася до повишаването на осведомеността на потребителите, предупреждението спрямо тях, е, то не функционира както трябва. Става дума за липсата на е, предсказуемост по отношение на тези инвестиции на сигурност. Затова мисля, че законодателството за е, повишаването на осведомеността на потребителите трябва да напредне. Има напредък, има напредък е, в регулаторната рамка на единия пазар. На второ място, някои предложения не се прилагат. В някои държави властите дават е, възможност за обмяна на такива валути. Това са официални органи, в крайна сметка. Съответно, може да се обменят както традиционни валути, така и криптоактиви. Трябва да сме предпазливи, затова ние предлагаме да има преглед. Естествено, още не сме стигнали до там, че да можем да предписваме кой е пътя напред. Рамон Хуареги Атондо. Благодаря. Искам да задам един въпрос. По-скоро три конкретни въпроса. На първо място, цари схващането, че ресурсите не са достатъчно. Ако не се лъжа през септември, комисията направи изявление във връзка с укрепването на част от мерките и ресурсите за да може да се работи по-добре и за да се гарантира координацията между ресурсите. Чуди се дали допълнителните ресурси са достатъчни и дали Европейския парламент не би трябвало да настоява за някаква инициатива, която да подсили мерките за координация, които съществуват в контекста на борбата с прането на пари. На второ място, господин Андрея спомена нещо много важно ролята на САЩ в тази област. Цялостната структура за справяне с прането на пари беше създадена преди няколко години, за да се справим с незаконната дейност, която съществува. Тя е доста голяма. Тук се прави връзка и с борбата с тероризма. Искам да попитам, имаме ли някакво пряко или непряко сътрудничество с САЩ? Всички знаем, че САЩ има огромно въздействие на глобално ниво. Понякога САЩ и нейните органи са по- важни, с по-голямо влияние от нашите собствени агенции и институции. Знаем, че някои банки е трябвало да прекъснат дейността си под натиск от САЩ. Затова искам да попитам дали нещо се предвижда и се предприема, защото европейските банки работиха много, създадохме стабилни системи на контрол. Питам обаче дали контрола се разширява и дали ще се създаде нещо като наръчник с добри практики. И накрая, комисията прави разследвания в случая с Латвийската банка и Дански банк. Искам да попитам дали ще има някакво заключение. И то скоро, защото знам, че през тези банки са изпрани колосални суми. Благодаря. Благодаря. Ние предвиждаме да имаме 10 допълнителни експерти в рамките на ЕБО, хора, които да работят по темата пране на пари. Естествено, имаме нужда от повече ресурси, за да направим нещо значимо. 12 човека, които да работят в този ресор, не е нещо кой знае колко. По отношение на сътрудничеството с САЩ, Естествено, има нива, на които е, има сътрудничество между надзорниците. Е, например, е, така наречената FATF, специалната група за финансови действия. Знаете, че Нямаме достатъчно информация обаче за разследванията в САЩ, например. И ето защо аз приветствам предложението на комисията ЕБО да служи като е, център за обмен на информация с трети страни. По отношение на разследването на латвийския казус, получихме искане от страна на комисията да разследваме тези случаи. Поискахме информация от компетентните органи, получихме информацията миналата седмица и сега правим оценка по този проблем. Благодаря. Thank you. Um... Благодаря. Не виждам да са в залата нито Фокс, нито Берес. Така че давам възможност за някой, който желая да вземе думата, но аз да имам един конкретен въпрос. Е, взимам повод от е, това, което Алая Сенда каза. Всъщност с Фокс утре, мисля, че утре ще обсъждаме въпроса за груповото финансиране, по, по което бе поставен тук въпрос. Не следваме някакво е, конкретно досие но става дума за едно първоначално офериране на е, такива парични средства. Аз е, малко по-така сдържано е, отношение имам е, по предпазливо по това предложение от докладчика. Затова ще помоля е, докладчиците да вземат отношение. Е, включително и по финансиране с криптовалути в, е, и е, обхвата на този регламент. Моето лично мнение е, че това финансиране, групата финансиране и това с криптовалутите не е необходимо непременно да се съчетават. Въпросите могат да се разглеждат по-отделно. По въпроса за криптовалутите, трябва да си даваме сметка, че някои от тях са финансови инструменти, други не. И точно по този въпрос работим заедно с националните регулатори. Когато е, ICO е финансов инструмент, е, не трябва да има някакво е, преимуществен статут. Като финансов инструмент, той трябва да се конкурира равнопоставено на равни начала с съществуващите традиционните финансови инструменти. Няма повод да е, нямаме основание да смятаме, че те са по-полезни за обществото от традиционните. Е, така че идеите от ЕСМА за ICO е, са такива. По групата финансиране вече казах, най-добрият начин е да се осъществява надзор или на европейско, или на национално равнище. Благодаря. По-общо погледнато, сега съществува е, ясен, се, се води дебат за това дали да започнем да регламентираме такива дейности или е, да, да, така да поемем, възприемем подход на разделянето им, сегрегирането. Аз съм по-скоро за това тези е, области в смисъл, нека новаторството да се развива в тези области, стига да има, се предоставя достатъчно информация на потребителите и да се избягва е, така смесване е, с е, регулираните отрасли, но е, в областта, например, на групово финансиране научаваме е, все повече за банки, които отхвърлят клиенти, които смятат, че не са достатъчно така сериозни, за да им се отпусне е, кредит. Е, значи тези взаимовръзки понякога са доста напрегнати и понякога е, поставят и създават проблеми с защита на потребителя. Така че, честно, сега не съм се вглеждал много внимателно в това досие, но мисля, че подхода на раз, разделителния подход някакси е, е, из тласкан на заден план от някои пазарни, пазарни явления, така че може би трябва да помислим за регламентиране. Утре е, имаме достатъчно време, за да разсъждаваме по този въпрос. Първанш Берес, сега. Благодаря и извинете е, за това, че не присъствах тук на обмена, но е, проследих е, всички е, казано до сега. По три въпроса искам да се изкажа. Първо, зная, че вече се говори много за изпиране на пари. Всички сме доволни от предложението на комисията. Въпросът ми е към тримата. Виждате ли политически риск това досие е, да, се, да стигне до политическо съгласие по изпирането на пари. И после е, въпросите опират до конвергенция. Е, какво мислите по стрес тестовете, управлението? Всичко това обаче за мен ще доведе само до едни формални външни реформи сега за стрес теста. Тук е, трябва в известен е, е, смисъл да се прилага и принципа за пропорционалност. И стрес теста трябва да се прилага в целият цялото приложено поле и за много сценарии. И какъв е, е, режим очаквате, за да се постигне е, желателния резултат? В случай на Брексит видяхме с, на темата инвестиционни ферми. Няма ли опасност от е, така е, Европейски съюз да попадне между чуки на ковална? Е, Значи, защото 40% от ЕМИФ са в трети страни. Другията система, която ще разреши паспортизация на, на банките. Смятате ли, че в такъв случай ще е по-удобно да се отпусне повече време и да се пренапише този прословут МИФИТ 3, МИФ 3? Тук се говори достатъчно за това, но комисията ни казва, имате е, модел, който ви предлагаме, който е за чист е, модел за еквивалентност е, за режима в този сектор. Е, Верно, че е, сега, за да не се намериме между чук и ковална, как да намерим най-оптималните разпоредби? Трябва, би, трябвало да, би трябвало да анализираме добре е, ситуацията и да имаме една солин, едно солидно законодателство, като си преди повече време за това, место да работим на парче, нали, да скърпваме, е, закърпваме нещата мисля, че е по-добре с един истински така сериозен режим на МИФИ това, е, е, е, три а, да, да работим, отколкото на парче. Uh, on email, you ask whether there is a... Сега питате дали има политически риск, ако се мине към повече политическо решение без конвергенция. Краткият отговор е да. Вече има оплаквания от трудността да се прилагат различни е, правила и е, ще има области, в които ще трябва да се е, проследят и да си има последователна работа по много е, трудни е, е, изпъл, приложения, национален план на е, различни правила. Разбира се, ще трябва по-интегриран европейски отговор в е, всички случаи. В момента обаче ще трябва да действаме в рамките на законодателството, с което разполагаме. По стрес теста. Първо да поясня, че нашия стрес тест е, сега е насочен към 48 банки. Това са трансгранични такива, най-големите, най-крупните играчи. Но е, ще има и някои е, опростени, пропорционални е, стрес тестове, които да се прилагат за други институции. Публикуване на резултатите – да, разбира се, смятам, че трябва да се публикуват резултатите. Пазарът цени много това разкриване на информация, което за което настояваме, но хубаво е тези резултати да се осмислят, защото сега имаме проблем. Публикуваме, обнародваме резултатите, а крайният надзорник в края на този процес е, излиза с е, становище няколко месеца по-късно, получава се така един е, едно безвремие, един период, който трябва да по някакъв начин да запълним. Предлагаме рамка за хармонизиране на пруденциалното третиране, особено на инвестиционни фирми на европейско равнище. Това стигнахме до този извод след много дълъг, дълъг размисъл. Е, рамката, която предлагаме е доста добра, жизнеспособна и ще доведе до подобряване на националната е, конъюнктури в момента. Така че ние определено сме за това да е, продължим в тази посока. So firstly on the on the IML issue and uh, and uh, of course for good reasons now this is on the top of uh, our table and uh, and it's Сега по въпроса за изпиране на пари първо. Да, това е uh, най-видимия елемент от един по-общ проблем, е, който имаме в Европа, който е свързан с надзора и с правоприлагането. Много регламенти имаме и правила, и национални, и европейски, но не се стараем достатъчно да е, имаме ефективен надзор и правоприлагане. И това вече се е, проявява и се вижда и по въпросите, свързани с изпиране на пари, пък и е, по-общо. И съм напълно съгласен с вас, че Хубаво е да се решават проблемите с изпирането, но има един цялостен проблем, който трябва да решаваме, като е, осигуряваме по-добър надзор и наистина ролята на европейските надзорни органи и тяхното е, е, сближаване. По това трябва да действаме. И честно казано, колегите го споменаха също, нещата опират винаги до ресурси. Всяко, е, всеки път, когато излизат някакви задачи и правомощия, мандати на европейско равнище към съответните органи, ако не се подплати това със съответния ресурс, ние се самозалъгваме и е, говорим тук непрекъсно за устойчивост. Един дълъг списък задачи, планове за действия, но те не са подплатени със съответния ресурс. Така че как е, ще ги прилагаме? Значи има един общ проблем, е, който пира до сериозните намерения на европейско равнище и това така противоречие между надзор и правоприлагане. Важно е да е, сме гъвкави, като намерим съветна база за стрес тестовете. В осигурителния бранш, например, е, нещата се променят, риска се променя, така че стрес теста трябва да се адаптира към промяната на риска. При две години основният проблем беше ниската, е, бяха ниските лихви. Това не беше такъв проблем за големите фирми и групи, но за малките и средни, защото те, ако е, действат е, колективно, тога, ако пропаднат е, колективно, тогава има вече проблем с, с стабилността. Е, ние, ние работихме повече по сценария за, по сценария за е, доходоносността, която да е, расте и е, така нататък, но е, публикуването, обнародването е, е от е, основно е, значение, повече прозрачност ни трябва. Ние нямаме правомощие да искаме такава обнародване. Ние така молим участниците в стрес тестовете да публикуват своите резултати, но нямаме право, да го налагаме. И е, е, наистина е, това са правомощия, които са в ръцете на нашите колеги е, от банковия сектор. Накратко по въпроса с инвестиционните дружества и МИФИД. Това, което Домбровски написа по търгуването е, с е, ценни книжа. Сега, начинът по който е, МИФИ 2 работи е, че той не отчита първоначалните намерения за неговото не, създаването на тази директива. Трябва да сме сигурни, че взаимодействие с този широк ликвиден пазар е, отговаря на същите стандарти. Ако погледнем други закони, там нещата са добре е, формулирани, Емир, е, Юсиц и така нататък е, във връзка с трети страни, разбира се, но в тази област е, нещата куцат. Е, защото повечето е, фактори се определят на национално равнище, това води до, до е, неуместни е, разминаване, неравнопоставеност. Разбира се, аз е, не мога да определям програмата на законодателите и на комисията. Трябва да е ясно, че тук е, не може да се действа на парче и да се търсят е, е, единични кратки решения. Това е елемент от една по-широка, е, е, голяма картина. Сега спонтанни изказания. Благодаря, дами и господа. Благодаря ви. Имам само минута, така че е, е, ще се спра е, по петата точка, която засегнахте от Брексит. През март Европейския съюз и Обединеното кралство стигнаха за преходно споразумение след 29 март. И това означава, че правила, включително финансовите, ще продължат да действат в Обединеното кралство до края на декември 20 според спомените от Чекърс, може ли да потвърдите, че това е, е, въжи? че е, британските банки ще имат паспорт до тази дата и че ще трябва да се съобразяват за всички регламенти, които действат по отношение на тези, които тази комисия и парламента са приели. После, Канада, Канада плюс, плюс, плюс, това споразумение е ли като опция за предосъновеното кралство? И това означава ли, че до декември 2020 ще, ще въжат тези правила по отношение на паспортирането на, на британските банки или това не е ясно в момента. И е, ще ви е, много, ще ви, бъда, ще ви бъдем е, много е, благодарни за едно разумен отговор на това как ще се води бизнеса след е, след а, е, датата на е, Брексит. Аз а, с опит от ситито от много години трябва да попитам как ще работят тези банки в един контекст на не no deal, без поразумение. Ще може ли да, да се каже, че ако се стигне без, не се стигне до споразумение, такова а, съгласие ще, ще а, се постигне и всъщност едно такова разумно послание ще стигне до заинтересованите страни. Първия въпрос меморандума за разбирателство, който имаме с различни страни. Колегите Габриел и Андрея споделят нашето схващане, че трябва да има такива сключени меморандуми преди март следващата година. И е, ние имаме вече вътрешно изготвена позиция за съдържанието на тези меморандуми. В е, един момент ще се обърнем и към колегите от Обединеното кралство. И както каза и колегата, изключително важно е да се спази времето, защото ако ще има подобни меморандуми, е, участниците на пазара трябва да са наясно. Аз лично не съм най-добрия да коментира споразумението за оттегляне. Не, нямам време да отделям за а, е, е, тълкуването на правните основания. Аз лично от е, така чисто практическа гледна точка е, е ясно, че ще има последици за начина на управление. Аз лично не съм този, който може да тълкува предложенията в контекста на по-широките политически преговори. Условията за прехода са много ясни. Те са договорени и има съгласие от страна и на Европейския съюз и на Обединеното кралство. Така че е, ще има преходен период, където в края на кращата правителството на Обединеното кралство е това, което трябва да реши последните въпроси. А освен това, ние можем да бъдем напълно спокойни, че нашите принципи се прилагат с пълна законност. С това приключвам. Искам да благодаря на нашите трима гости. Господин Мейор е, и останалите, господин Андрия и Бернардино, благодаря. Е, очертахме ред, проблеми, по които трябва да се работи. Диалогът е, с вас ще отключва от ключово значение за разрешаването на тези проблеми. Сега Преминаваме към следващата част на нашето заседание. Ще сменим и председателите. Нека само да кажа, че изслушването за економическите политики за евро, за зоната за економическо сътрудничество, което бе предвидено за утре, се отлага. Äh, äh, и така, сега по точка 7 и 8 э, ще э, работим, заедно ще ги разгледаме. Значи това е предложението за э, разпределение на е, европейски колективни е, инвестиционни фондове и втория улесняване на трансграничното разпространение. И по двата доклада е докладчик Вольф Клинц. Има думата. Благодаря, господин председател. И двата е, ще разгледам и двата текста, и директивата, и регламента заедно. Комисията предлага, е, е, че това е, нещо, което ще улесни процедурите по, за използване на трансгранично разпространение на колективни инвестиционни фондове. Имаме по този въпрос УСИЦ, което означава, че той и МИФИ трябва да бъдат съответно променени. По тези теми има доста, постигнахме доста така съгласие и е, предложенията на комисията, пък и на докладчите всяка до голяма степен имат моето съгласие. В края на законодателния период сме и е, нещо, по което мога да се присъединя към е, предложенията на, на съвета е, например, че държавите членки в бъдеще не, не, трябва да, да, от, не трябва да се изисква физическо присъствие в съответната страна от е, съответния фонд. Моята позиция обаче не е непременно е, тази, не съвпада непременно с тази на съвета и на комисията, е нещо по средата. Е, Става дума за така нареченото при маркетинг. Тук става дума за определене и условията на пред, предварително маркетиране. Аз излизам с предложение в това отношение. Според мен инвестиционните фондове без никакви пречки трябва да управляват този при маркетинг, стига альтернативните инвестиционни фондове не са съответно регистрирани в, в, дадена страна. На английски понятието е established, установени и понеже доклада ми е на английски, английският превод за мен е водещ. и аз съм се придържал към него. Констатирах, че в немския превод на някои места не са доизчистени някои понятия, затова ще се позвавам на английския текст. Бюрократичните е, пречки пред е, е, такова, такъв маркетинг трябва да бъдат премахнати без допълнителни административни осложнения в интерес на вложителите и без да налага това е, пинг-понг е, е, комуникация между отделни продукти, прехвърляне на отделни продукти. Трябва да гарантираме и в това сме съгласни с комисията и, и съвета, че а, този примаркетинг не трябва да използва да се заобиколят съществуващите правила. В формулировката на съвета се казва, че е необходим 18 е, месечен срок след е, закупуването на даден продукт е, и маркетинга може да бъде едва след да се осъди едва след този 18 месечен срок. Разбира се, трябва да се... Е, втората основна област се отнася до денотифицирането. Прекратяване на оферти на е, инвестиционни фондове, които са се проварили е, на пазара съвета и комисията се опитват да заложат доброволни правила сега с съответни е, е, проценти, такъв процент от инвеститорите, например, е, които не искат да участват повече активно или пакети колко си процента от общите инвестиционни фондове, обема на инвестиционните фондове, не е представен дадена страна, в такъв случай може наистина да се отнеме правото за нотификация, но според мен доброволният принцип трудно се доказва затова предлагам друг вариант. Инвестиционните, пан, на, на, на инвестиционните фондове трябва да им се предписва управлението на маркетинг, но за мен е важно инвеститорите и техните интереси да бъдат защитени, дори тогава, когато предлагащи инвестиционни фондове имат маркетингова дейност и предлагам инвестиционните фондове, независимо от техния обем, да е, осъществяват своята, да, да прекратяват своя маркетинг, своята маркови дейност, но да дават е, възможност на всеки инвеститор да, си, е, е, да се оттегли. Ако един инвеститор пожелае, е, е, желае да продължи да инвестира там, тогава инвестиционният фонд би трябвало да следва своите задължения за информиране и съответно е, да се съобразява с мерките на надзорния орган. Трето, таксите. Тук комисията и съвета са свършили добра работа за повече прозрачност. Аз предлагам обаче изменения, според които таксите да се изискват само когато са легитимни и необходими надзорните дейности. И тези такси трябва да са да са свързани с съответните разходи за надзор. И накрая с председателите на трите агенции разговарях по отношение на, на ПРИПС, на пакетите на Дребно е, и решихме, че може би е разумно при темата на трансгранично разпределение на инвестиционните фондове и да помислим и за това, за да, да, да включваме и въпросите свързани с ПРИП, с основните инвестиционни документ. Е, е, предлагам съответно е, да се информираме заедно с докладчите в Сянка, да установим контакт с комисията и съвета и ако всички стигнем до убеждението, че темата е, инвестиционните документи по ЮСИС или по ПРИПС е, не, не водят до желания резултат, е, тогава ако стигнем до съгласие тази тема да се засегне в това досие, тогава с удоволствие ще го направя. По добре е сега да си дадем повече време за отговор на този въпрос, вместо да се озовем в нот на по-късен етап. Благодаря. Председателя, благодаря Волф от е, НП. Е, Елен Ламасур е, има думата, докладчика. Благодаря, господин председател. Благодаря на колегата Клин за отлично свършената работа. За нас това е една отлична основа за работа. Естествено ще се наложат е, допълнения и изменения. Не сме против априорно е, предварителния маркетинг, при маркетинг да се разшири за съществуващите фондове, ако те искат да дадат информация за готовността си да започнат дейност в други страни. Защото целта на текста е да се развиват трансгранично инвестициите. Така че трябва да се прави всичко, за да насърчаваме този процес. Но и също така сме съгласни да се ограничава предварителната е, комерциализация за институционалните инвеститори и да се използват е, инструментите за колективно инвестиране в е, продукти на дребно. Комисията прави едно много интересно приложение, което вече е толкова сложно, че ще ми трябва известно време да го разгледам в подробности. Така че нека преди да се произнесем да го разберем. А, принципът, че може да се откажеш от задължението да направиш е, е, така, е, физическо дружество в е, съответната страна, съблазително е, но трябва да се мисли какви ще бъдат фискалните последици, защото е, при разглеждането на други досиета, ние е, и тук дискутирахме, нашата комисия дискутирахме с докладчикът за общата корпоративна данъчна основа. Идеята защо някои национални предприятия от трети страни не могат да бъдат облагани е, по печалбите, когато те се реализират в Европейския съюз, е, че те нямат е, е, физически създадени органи в тези страни. Така че добре да се обмисли тази феномен на данъчното изпаряване и да се търси някакъв вид опростяване на режима. Повдигам темите, въпреки че те не са свързани конкретно с разглеждания текст. Нека обаче да помислиме и за текста по регламента ПРИПС. Току-що коментирахме проблемите там. Благодаря, Ле, за социалисти и демократи. Мари Делво. Благодаря, господин председател. Благодаря. Благодаря. Приветстваме предложението на комисията за улесняване на трансгранично разпространение на подобни фондове и увеличаване на инвеститорите. Разбира се, така ще се намалят и разликите между страните членки. В някои има много разработвити пазари, а в други страни на пазара излизат много малко фондове. Благодаря на докладчикът господин Клинц. Доколкото разбирам, той се съгласява с множество от поправките, направени от комисията и иска да работиме бързо по файла и в такъв смисъл аз го подкрепям. По различните проблеми, нека да кажа, че не съм си оформила още становището за при маркетинг, предварителното маркетиране. Не съм наясно дали е необходимо да, да съществуват всички тези условия, изброени от комисията, или да се ограничим а, до някои. Това, което за мен е очевидно е, че трябва да има ограничаване в е, времето. 18 месеца е окей. Okay. За уведомяването нека да има баланс. Ако направим така, че е прекалено трудно да се излезе от пазара, ще бъдат а, е, е, обезкуражени управляващите лица и да влязат на пазара. Така че а, не бива съответното уведомяване да е твърде трудно, но естествено трябва да има закрила за инвеститорите и да е сигурно, че е предоставена достатъчно информация. Имам и въпрос. Ако управляващия фонда трябва да продължава да плаща такси, дори след като е направил уведомяването. Какъв е смисъла на това? За мен изобщо таксите са сложен момент. Освен това, кой ще контролира националните органи, дали съответните такси отговарят на усилията за тяхната дейност. За прозрачност. Комисията предлага да се създаде интерактивен инструмент за ЕСМА или пък за връзка с различните сайтове. Не знам кое ще е по-доброто, за да се осигури максимална информация и максимална прозрачност. Трябва да помислим. По а, пакетните продукти за инвестиции на дребно би следвало да се търси решение, да не се дава изключения, каквито се дават за ПРИПС и за ЮСИЦ, т.е. за колективните инвестиции. И също имам следната молба. Много сложен е проблема. Вероятно има нужда от малко повече ем, информация и за ем, различните дейности от тип лобиране. Благодаря. Благодаря. Фокс. Аз е, ще изчета е, изче, е, изявление от нашата група. Ние се съгласяваме с намерението да се модернизират инструмента за колективно инвестиране в прехвърляеми ценни книжа и за лицата, управляващи альтернативни инвестиции. Цитират се цифри, как се развиват тези продукти. Очевидно е необходимо да се стимулират съответните пазари. ЕКР подкрепя новите мерки за намаляване на разходите за управляващите и альтернативни фондове, ако искат да отидат е, да развиват трансгранично дейност. Така потребителите ще имат повече избор. Може да се постигне и по-добър е, баланс, да има и повече закрила за инвеститорите на дребно, които разчитат на е, вътрешни фирми, които да управляват техните инвестиции. Също така трябва да има повече варианти е, за услуги, които се извършват на е, вътрешно ниво, но е, са готови да бъдат предоставени трансгранично, без да се създава фирма в съответната страна. Много не се иска подобна докладчика да се одобри текста преди края на мандата. Естествено е, че е необходимо да има процес на уведомяване. Това съществува и в други досиета по Съюза за капиталовите пазари. Така се улеснява и инвеститори и съответните власти. Ключово значение е да не се дава е, възможност е, на страните членки да наложат задължително изискване за физическо присъствие на пазара, за да се предоставят съответни продукти. По отношение на примаркетинг, можем да се съгласим с е, варианта на комисията, с общия подход на съвета и с текста на а, докладчикът. За прекратяването на пазарна дейност подла... съгласни сме, но не смятаме, че трябва да се налагат а, такси, когато се спре а, е, маркетинг. Трябва да има и ясни дати, в които е, график, е, за да може да е сигурно, че ще има и правилно прилагане. Докладчикът ни в сянка очаква сътрудничество. Благодаря за зелените Свен Гиголд. Съвсем накратко, господин председател. Благодаря за думата. Искам да благодаря на Волф Клинц за проекта на текст. Ние сме съгласни с процедурата, а именно да се вземат някои от елементите е, на разговорите в съвета, за да може да имаме възможност да се договорим колкото се може по-бързо. Не съм се задълбочил още по досието, за това и моето положение е същото като на теб, Мади. Имаше коментар, който не чухме от името на председателя. Може би не са превели онова, което казахте, господин председател. Няма проблем. Не съм казал нищо цинично, казва председателя. Нашето първо впечатление от доклада е следното. Вие се стремите само в една посока. Това означава, че ще се отслаби предложението за защита на инвеститорите от страна на комисията, а другите разпоредби не се подсилват. Ние винаги сме за пропорционалност, но не смятаме, че парламента по този начин преследва един балансиран подход. Ние трябва да сме за по-категорична защита на инвеститорите, защото, както сме казвали по време на работата при други досията, това е ключово изискване за да се постигне съюз на капиталовите пазари. Без категорични разпоредби във всички държави членки няма да стигнем до нова интегриране на пазара, което искаме да видим, за да може да гарантираме лоялна конкуренция и повече избор за потребителите. В вашето предложение няма конкретни ясни разпоредби с цел защита на инвеститорите. Видяхме цял списък с мерки, които отразяват интересите на тези, които предлагат на, на пазарите. Затова ние смятаме, че трябва да има по-добър баланс. И нашето предложение трябва да се основава на такъв по-добър баланс, но както и в миналото, разчитаме все пак на добро сътрудничество с вас, господин докладчик, и с другите по това досие. Благодаря, Свен казах на немски, че от зелените е, втория колега липсва, но имаме две изказвания. Не, е, поправя. За ГУЕ, не зелените. С, нищо общо нямаме с Ирландското движение за независимост. Сега давам думата на Перваш Берес. Моля. Мерси. Благодаря. Не знае дали присъстват представители на комисията, защото аз ще взема отношение по ПРИПС, тъй като, като докладчик по това досие и си давам сметка, че е, има така развитие на нещата бих искал всички да вървим в тази посока и да имаме координиран подход е, е, към проблем, който засяга всички ни. Е, защото решаването му някакси от, се отслабва от съществуващото законодателство. Е, доста време е, дадахме да мине, но е време е, да се види, да се изчистят противоречията между двата регламента и да можем все пак да, да има, да може да има сравнимост между финансовите продукти, това е поне логиката, която следва е, парламента по инициатива на е, тази комисия. Аз е, ще следя това много внимателно. И за да можем да действаме експедитивно, приемаме всички аргументи Колкото до е, ПРИПС, комисията е, добре е, е валоризирала е, регламент и е, един от начините е, е прилагане на таксиномията. Е, сега тук се навлиза малко в полето на дейност на ЕСМА. Сега последователността на трансграничната дейност. Има обаче два важни така две важни предупреждения граници, които трябва да се, с, с които да се съобразим. Е, в е, областта на осигуряването, за да избегнем е, създаването на проблеми вместо разрешаването им дейността по трансграничното разпространение, която до сега беше скандална. фирми, които се опитват да, да, да разпространят своя финансов продукт в други страни, е, попадат изцяло в рамките на е, законодателството за защита на потребителя в тази съответна страната, е, в страната адресат. Значи, какво се случва в осигурателната сфера? при това законодателство, така че наистина да може трансграничното разпространение на финансови продукти да бъде по-активно и да бъде насърчено. Благодаря. Сега стигаме до списъка на е, спонтанните изказвания. Благодаря. Искам да поздравя Волф за доклада. Няколко бележки. На първо място съгласен съм с колегите. Става дума за това наистина да разширим съюза на капиталовите пазари и да защитим по-добре инвеститорите. Мисля, че трябва да си научим полуките от гледна точка на застраховането трябва съответно да се стремим към един по-задълбочен пазар с по-задълбочени отношения, за да подобрим и средата за Съюза на капиталовите пазари. Освен това, трябва да намалим разликите между държавите членки и предложената стратегия е последователно в това отношение. Искам да се съгласа с нашия докладчик от НП Ален Ламасур за това, което той каза по отношение на ключовите информационни документи и ПИП до ЗИП. Не знам дали всички ще са съгласни с мен в моята партия за това дали този въпрос трябва да се разгледа в а, точно това досие. Ако погледнем целта за документите с информация за инвеститорите, ще видим, че основната цел е те да са смилаеми, да не са сложни, да са последователни. Но ако има два ключови информационни документа, които да са в стълкновение, да се разминават по своето съдържание, те в никакъв случай не са насочени към самия инвеститор или към потребителя. Затова този въпрос би трябвало да се разгледа още веднъж в това досие. Споменава се разширяването на възможността за изключение. Разбирам, че е изпратено писмо към комисията, в което се казва за разминаването, което ще се случи след 2020 година. Не знам, господин заместник председател, дали е, комисията не трябва да се изкаже. Е, европейските надзорни органи са важни, те са изпратили това писмо. Ако има два различни типа ключови информационни документи, това трябва да се вземе предвид. Това е нещо сериозно. Докладчика и докладчиците в Сянка имат отличен опит при решаването на подобни проблеми. Ако успеем да решим точно този проблем в, през партиен план, ще е много добре. Благодаря, благодаря, колеги. Както предложи колегата Перванш Берес и другите изказали се, да дадем думата на комисията, представител на комисията, който да ни каже, да даде отговор на въпросите. Благодаря. Няколко думи за презграничното разпределение. След това ще кажа няколко думи за пип до зип, тъй като имаше въпроси по този е, проблем. Е, благодарим за доклада конструктивен е духа и ние сме съгласни, че досието е важно. Радваме се, че всички участват по тази тема. Добре е да приключим тази инициатива през гранична по своя характер в рамките на този мандат, защото тя ще окаже сериозно въздействие върху трансграничното разпределение на средствата. С тази оговорка, естествено, съвет внася изменения те получават подкреп тук имате изменение първо относно предпазарното предлагане. Тази идея ни харесва. Ние предложихме нещо подобно в първоначалната ни инициатива, но не трябва да създаваме възможности за заобикаляне на режима за така нареченото паспортиране, признаването на правата и не искаме да създаваме отделни режими. Искаме по-добре функциониращ пазар, но и по прозрачен пазар. Подкрепяме идеята, че би трябвало да има период след предпазарното предлагане, в който не може да има никакви последващи действия, т.е. или предлагане или нищо друго. Притесняваме се обаче, че настоящия текст не включва елементи, които да гарантират, че това ще се случи. Няма нищо свързано с прозрачността, няма отчетност, не се знае как надзорниците ще получават информация за това, което се случва. Знаем и от съвета, че искаме да има едно изискване, едно ефтино изискване по, по своя характер, да се дава информация, да речем, веднъж или два пъти годишно на надзорника, за да се каже точно какви са били дейностите по предпазарно предлагане. Тази информация няма да е свързана с а, а, някакви разходи, такси. Знаете, че когато има максимално ограничение на скоростта, трябва да има камери, които да заснемат с каква скорост се движат водачите, иначе няма смисъл от максимално ограничение на скоростта. На второ място, относно денотификацията. Смятаме, че подходът е такъв, че ще може да се дава информация на вътрешните, на собствените пазари, но трябва да сме предпазливи относно изискванията във връзка с другите държави членки. Докладчика иска да ограничи а, отрицателното въздействие върху а, инвеститорите. Но тук се стига до противоречие. От една страна искаме да се даде възможност за денотифициране при определени условия, възоснова на съответно това, че не трябва да има допълнителни условия в, в, в тази връзка. Много е важно обаче да се създадат възможности да се влиза на пазарите. Освен това, инвеститорите трябва да знаят, че ако има значителна инвеститорска база в съответната страна, няма да е лесно за доставчика да денотифицира. Смятаме, че трябва да има разумни прагове. Не е лесно да се определят праговете. Е, ние сме съгласни с докладчика, че трябва да се намерят двояки мерки. Хем да се даде тласък на съответната разпоредба, хем да се защитят и инвеститорите. По отношение на ПИП до ЗИПИ, ние искаме да гарантираме съпоставимост. Това беше нашата първоначална цел. Разбираме от надзорните органи в Европа, че те искат да се започне работа по целенасочени промени на второ ниво в рамките на PIP до ZIP, за да може PIP до ZIP да стане по-лесен за прилагане и да може да се прилага и по отношение на фондовете по ПК и ПЦК. Тези надзорни органи ни казаха, че проблема може да бъде решен относително бързо, за да може в края на следващата година да имаме единен документ за всички документи, които са в рамките на PIP до ZIP. Това би било идеалното решение. Съответно ще имаме прозрачност, съпоставимост. Освен това ще се погрижим и за редица въпроси, които биха могли да донесат със себе си осложнения, що се отнася до ПК и ПЦК. Затова ние сме съгласни с този подход. Това е подхода, който се предлага и от надзорните органи в Европа, да има целенасочени ограничени проблеми по второ ниво и след това в края на следващата година да има един документ, който да се прилага по целия пазар и това ще е, доведе до най-добър резултат за инвеститорите. Благодаря. Äh, и в заключение отново да дам думата на докладчика в Клинц. Друго изказване ли има? Перванш. Само комисията всъщност не отговори на въпроса за е, срока за прилагане и за това, че е, нормално, обикновено, в Припс, при Припс ми се струва, че е, въпросът е отворен, е, но е, не знам, това може да се направи на второ ниво. И как ще решите въпроса с графика? По, за Припс, е, мисля, че има дата за приемане на пакета при прилагане на, на е, ПРИПС. Значи, е, имате, е, има допълнителен въпрос. Има ли друг е, въпрос, за да ги зададем заедно към е, представителя на комисията? Не. Тогава заповядайте. Благодаря за това, че ми давате възможност да поясня. На първо място, откакто е, стана ясно, че ПИП до ЗИП ще влезе в сила по-късно от предвиденото, нямаме възможност за пълна проверка. Но тъй като очакваме пълното прилагане в края на следващата година, по-добре сега да не предприемаме нищо. Естествено, имаме възможност да направим нещо подобно, но това няма да е идеалния резултат. Ако успеем да променим изискванията по ниво 2, които да обслужват и фондовете по ПК и ПЦК и съответно ключовите информационни документи по ПИП до ЗИД да се използват и в рамките на ПК и ПЦК. Това би било отлично развитие. Надяваме се всички да работите в тази посока и, както каза и докладчика, да намерим изход заедно от ситуацията. Благодаря. В заключение докладчика. Благодаря на колегите за обмена на мисли. които е, вероятно ще бъдат отразени в е, предложения за изменения. По някои въпроси имаме, се разминават нашите мнения, но мисля, че в крайна сметка ще успеем да стигнем до консенсус, колкото именно за колкото защита на инвеститора, Свен, да, го каза, аз и претеза датък да се разбере, че е, трябва в никакъв случай да поставим в по-неизгодно положение инвеститорите, отколкото до сега. На представители на комисията благодаря и за обясненията му. Колкото до ПРИПС, имаме една и съща цел – ако я постигнем, още по-добре. Ако не, е, хубаво е да се възползваме от този шанс. Е, радвам се и очаквам до 22 октомври предложение за изменения, така че на 19 и 20 ноември да гласуваме в ЕКОН така че определено преди края на годината вече парламента да изкристализира мнения по въпроса, след което да започнат преговорите в е, тристанен план, за да можем да приключим досието преди е, в рамките на този мандат. Е, мисля, че това е доста така амбициозна цел, но все пак е, но въпреки това е реалистична. И се надявам, че в недалечно бъдеще ще успеем да приключим работа по това досие. Благодаря, Вольф. Само да припомня, крайният срок за изменение е 22 октомври, след което на 19 ноември в комисията ЕКОН ще се обсъждат. Също времено ще гласуваме, в същ... на същия ден ще гласуваме, така че да може на пленарното застание 2 ноември да мине е, да гласуваме в пленарна зала. Следващата точка е девета е, създаване на програмата Фискалис е, за сътрудничество в данъчното облагане. Докладчик е Свен Гиголд. Има думата. Да, е, благодаря, че този път не ме определихте като, не ме турихте при ГУЕ, ме представихте като зелен. Е, тук става дума за един доклад, е, който всъщност ще намери широко съгласие. Комисията предлага добре осъществяващата се програма Фискалис да бъде продължена, нейният срок да бъде продължен – като следващата рамка, бюджетна рамка, да се е, гарантира 280 милиона евро за нея, за да може да се осъществи една по-добро сътрудничество между финансовите органи и държавите членки. 70% от тези средства е, се вливат в е, информационна техника и е, за да се засили обмена на информация между държавите членки. При залагането на тази програма е, ще работим и по въпроси, свързани с избягване, неплащане на данъци, е, укриване на данъци, борба с изпиране на е, пари. И мисля, че комисията е направила, излиза с добро предложение. Сега вече е, нещата опират до държавите членки. Е, надявам се, че те ще се съгласат е, по най-основните проблеми. Е, трябва да бъдат е, подобрено състоянието на нещата. Е, и е, да влезем в дискусия с държавите членки. Тук няма да се спирам на измененията, които предлага парламента по различни досиета. По-специално трябва да внимаваме при вторичното е, законодателство да имаме пълни права за с, е, законодателствуване. За мен е важно при, в годишните доклади по фискалис да се получаваме от опита си, особено е, от е, това, на което сме се натъкнали финансовите органи или пък което е останало, е, е било укрито от тях при одитите на транснационални предприятия има IT платформи между всички участници, държавите членки. Важното е обаче парламента да се получи от, това, което, от тези констатации с оглед подобряване на съществуващото законодателство. Ето защо в доклада предлагам в рамките на годишните доклади да привнесем повече прозрачност е, така че обмена на информация, в, при обмена на информация да възприемаме международни норми, които обаче да се прилагат в Европа, между държавите членки, но и по отношение на трети страни. Да предлагам тези страни, които са най-малко развити в това отношение, е, смятам, че на, това, на тях ще им помогне да да участва в такъв напреднал, развит е, финансов инстру... фискален инструмент. Според мен ще е разумно парламента за отделни конкретни области да заложи своите приоритети. Това може да стане с е, приложение към документа но във всички случаи да гарантираме достатъчни средства за тези области, които изискват, които водят до допълнителни приходи. Е, съвместните одити, например, водят до е, приходи, така че е важно да бъдат приоритизирани в програмата. Мисля обаче, че тук вече нещата навлизат по-скоро в техническа дискусия и е, ми е интересно да чуя колегите какво имат да кажат, по колегите и колежките, по-скоро колегите, какво имат да кажат по въпроса, за да можем е, бързо да стигнем до компромис. Ние сме, за първ път се занимаваме с е, това досие. То все още не е, е така не е сложно и оспорвано и е хубаво, ако е, ЕКОН успее преди е, всички други досиета да е, стигне, да го приключи, да, го, да затвори това досие. Благодаря на докладчика. Докладчите в сянка май ги няма. Благодаря, че ми давате думата. Колегата е, Стоян не може да присъства, затова ме помоли да коментирам изказването на колегата Гиголд. Нашия колега Колегата се извинява. Той казва, че програмата Фискали се доказва ефективността си през последната многогодишна финансова рамка до 2020 и се съгласява с Свент, е, че е, има твърде много е, цели за обмяна на данни между данъчните власти на страните членки. Подкрепя се и изграждане, предложението за изграждане на капацитет и обучаване на съответните лица. Смята се, че трябва да има сътрудничество между съответните институции за борба с неплащане и избягване на плащане на данъци. В НП считаме, че фискалист трябва да продължи до 27 и приветстваме, че ще има регламент. Считаме, че господин Гидълго с неговите 35 изменения са удачни и ще ги подкрепем. Много от тези е, под, е, изменения се радват на голяма подкрепа от нашата група, но все пак е, колегите си запазват правилото да коментират е, текста. Трето – Готови сме да работим по компромиси с останалите политически групи по няколко изменения. А именно изменение 17 по член 7 алинея 2а. Искаме да се подобри формулировката там за създаването на регистър на реалните собственост, собственици на дружества. Това е задължение на страните членки. Следващо изменение е параграф 18.1. Не виждаме причина да не се приемат външни експерти, като, например, представители на международни организации, т.е. Не, не сме съгласни с изменението да ги изключат от дейности по програмата и изменение 35 индикатора, който се предлага за доходите събрани е, в борбата с неплащане на денъци, за, оця... Е, за оценка на ефективността ще е, създаде целта да се събират просто пари, за да се отчитат цифри, без да се даде възможност да се прави достатъчно ефективна системата. Това са коментарите. Благодаря. Благодаря за социалисти демократи Берванш Берес. Благодаря. В много странно положение се намирам, защото е, колегата, когато замествам, ми е дал е, бележките си на английски. Извинявам се от е, негово име, че не може да присъства. Той приветства работата на Свен Гиголд по доклада. Ние ще подадем някои изменения, особено за е, данъчно облагане на, и, на индивиди, режима за е, споделяне на информация, прият на европейско ниво. Там ще подадем също изменение за административно управление и съответното ният софтуер, за чиято употреба трябва да се обучат данъчните служители. Там ще има нужда от допълнителни средства. А задължението да се получава обратна информация на европейско ниво е добре, може да има примерно постоянно представителство в Брюксел, което да централизира информацията от страните членки. Мисля, че ще искаме да отчертаем и по-ясно ролята на комитета за програмата Фискалис – Очакваме дискусите по досието, което е изключително важно в борбата с прането на пари. Също и е, с предвидените реформи, като да речеме е, електронното събиране на такси за услуги. Следващият е, Изказваш се, заповядайте, господин Фокс. Нашия доклад, че господин Зиле също се извинява, че не може да присъства все още е в Рига след националните избори. Приветстваме доклада на комисията и работата на докладчика. ЕКР е съгласно, че трябва да има лоялна конкуренция и борбата с данъчните изменения и неплащането на данъци е от ключово значение. Най-малкото, защото е, страните, където има много такива явления, имат и е, сериозен принос към европейския бюджет. И Обединеното кралство се надява, че ще може да се присъедини към програмата, след като напусне, ако реши. Не споделяме мнението на докладчика, че трябва да има специално отношение към по-малко развитите страни. Смятаме, че трябва да има достатъчен баланс. Не следва да има списък с приоритетни теми, защото дори той да не е изчерпателен, може да се намали обхвата. Член 3 вече е, изброява целите на програмата. Текста на господин Гигъл дава добър е, старт и очакваме конструктивна работа с него. Благодаря на Ешли. От Алте няма никой. Следва представителя на ГУЕ Мартин Шадван. Благодаря, господин председател. Ние имаме общи критични врешки по финансовата рамка, но това не се отнася до текста на а до структурната и регионалната област и съответното сътрудничество в отбраната и военната област Смятаме, че борбата с неплащане и укриване данъци е много важна а, тема. Тук подкрепяме и комисията, и докладчика, защото неговият текст ни води по-далеч и по така ни придвижа по-близо до постигане на целта, на общата ни цел да, трябва да мислим и по, за края на, на е, предизборната борба. Ние сме готови да внесем предложение за засилване на прозрачността е, и конструктивно да участваме в е, работата по текста допълнително. Благодаря, Мартин. От ЕНФ Барбара Капел и няма я. От ЕФДД не тогава връщам е, топката на докладчика ни. Благодаря за всички коментари. Искам малко бележки да направя по тях. Първо, не предлагам, може би нещо не се разбираме не предлагам външни експерти да не бъдат е, канени. Изменение 19 просто прави разлика между е, срещи с е, представители на обществото и възможността да бъдат канени всички. Защото е, първото е работа на публичните власти с съответните им представители. След като те работят, могат да се обърнат към експерти отвън. Може би трябва да поясним. Мога да уверя господин Столоян, че изобщо не съм имал намерение да изключам участието на външни експерти. Що се отнася до приходите? в проекто текстът ми могат да се нанесат е, корекции. Не съм имал е, намерение като цяло всички възвърнати пари от е, усилията за преодоляване на явлението неплащане на данъци да не се връщат, но въпросът е да се използват за дейности, свързани с, с въпросната задължение, примерно за одити, съвместни одити. Може би има нещо, не се разбираме. Приемам предложенията за институционалния момент. Абсолютно съм отворен за това да има по-голяма институционализация. Интересно ми е какво предложение ще даде колегата. Благодаря на Мартин за предло... подкрепата. Нека да кажа, че не съм съгласен По отношение на господин Зиле от ЕКР мога да кажа, че е добре да дадем възможност на по-неразвитите страни да имат възможност да си сътрудничат на международно ниво. Това е добавена стойност за тези, които най-се нуждаят. И накрая приоритетните теми трябва ясно да го кажем и това се казва в проекто текста. Не става дума за един изчерпателен списък. А само показваме, че след толкова години работа в специалните комисии и анкетиращи, анкетни комисии, сме очертали е, проблеми или моментите, където има проблем за сътрудничество между националните данъчни администрации. Е добре да формулираме тези приоритети, за да почиваме на тях, когато оценяваме изпълнението на програмите. Естествено, искам да подчертая, че в никакъв случай не предписваме нищо, т.е. че само това ще са темите, по които ще работи Фискалис. Това е своего рода политическа насока. А гражданите, когато плащат за програмата, е, имат право да дадат е, Европейския парламент да формулира приоритети. По отношение на работата на, по досието съм убеден, че ще бъдем залети от изменения и е, ще търсиме възможно най-широко съгласие, защото каузата си заслужава. Благодаря, Свен. Сега първо е, графика измененията. 17 октомври, ще ги разгледаме на 19 и ще гласуваме в ЕКОН на 27 ноември. Колеги, нормално трябваше да а, работим по 10-та точка трансгранички преобразувания, сливания и разделяния. А, така графика ни предвижда 6 и 15. От докладчиците в Сянка очакаме само ремонт Тремоза и доколкото само ориентировачен този график, ви предлагам да започнем с темата още сега. Ако нямате нищо против. Перванш Берес се съгласи да поеме председателството и ви предлагам вие да започнете с точката. Аз ще си отида, вие ще поемете председателството и може би до тогава и Рамон ще се появи в залата. Euh, Добре, започваме с точка 10. Давам думата на Оли Лудвигсон, за да разгледаме измененията, които са подадени към неговия доклад. Благодаря за думата госпожо председател. В началото искам да благодаря на всички докладчици в Сянка за полезните и конструктивни разговори. Освен това, искам да благодаря за цялата поредица от изменения, които са внесени. Без съмнение, има много ценни позиции, които са изразени. В същото време става ясно, че има предизвикателства и поляризация. Тук става най-вече дума за а, различните а, изисквания за трансгранични преобразувания, сливания и по отношение на изкуствените а, физически лица. Аз искам да поставя ударението най-вече върху рисковете за данакоплаците по отношение на изкуствените образования. По отношение на тях, на изкуствените образования, има риск държавите членки да тълкуват правилата по различен начин. За да избегнем изкуствените образования, е много важно да имаме истински контрол, да имаме действителна връзка на съответното дружество с мястото на установяване. Няма да е лесно да се намери обща позиция по всички тези въпроси. Но тъй като нямаме кой знае колко време, е, трябва да работим все пак. Трябва да положим всички усилия. Това е и целта ми. Моя анализ показва, че има известно единство относно измененията, свързани с е, проучването на независимостта. Никой не е готов готов да отхвърли подобна идея, което ме радва. Аз предлагам разследването да се прави от публично установени органи. И мисля, че можем да намерим общ път напред. Приветствам онези изменения от името на НП. Ако се след доклада на управителния съвет с докладите за персонала, за редовия персонал, е, бихме постигнали голям напредък и мисля, че тук можем също да имаме е, единство. Аз естествено съм се концентрирал върху тези аспекти, които са в нашите правомощия. По член 86L не искам да говоря за сътрудничеството на онези, които са заети в съответното дружество. Естествено, това са изключително важни въпроси, но искам да кажа, че правомощията точно по този въпрос са в друга комисия. Тоест, ЕКОН не може да се занимава с тях. В заключение, Искам да кажа, че след анализ на измененията виждам, че е, има голямо желание да се включат трансграничните разделяния в този текст. Аз не съм убеден точно по този въпрос, е, но съм готов да премисля и съм готов е, да работя заедно с колегите, за да видим какво можем да направим включително и по предложението на комисията за трансграничните разделяния. Аз е, искам да благодаря, така приключвам и съм готов да чуя сега какво смятат другите колеги. Благодаря за думата. Андрея Шваб от името на НП. Благодаря, казва на някакъв шведски Андреас Шваб. Скъпи колеги, благодаря на докладчика Оле аз лично съм говорила по тези въпроси с него многократно. Миналата седмица имахме добри срещи, добра среща на, задание, на докладчите в е, Сянка. За мен и за НП е особено важно е, са е, особено важни няколко пункта, които лечат от измененията. Първо, 86 c е, член и разделянето за трансграничното действие и разделянето. По едното ще кажа, че е, такова разделяне за е, борба с избягване на плащане на данъци е много важно. Законодателя има директива за целта. Имаме, колкото до данъчното право, има норми, които не се изпълняват в пълна мяра и е, до сега някои въпроси не бяха достатъчно добре изяснени, затова се отнася малко скептично, че е, това, е, този вариант ще реши въпроса с е, е дружествата е, и тяхното преструктуриране. Е, тук ние навлизаме в две изцяло различни сфери. Е, сливанията, е, което третира тази директива, е, се ограничават в степен, в голяма степен от договорите за създаване на фирми. И трябва да е ясно, че в интерес на общия е, е, пазар, на вътрешния пазар, е, тези фирми трябва наистина да изяснат, трябва да се ясни правилата за, установя, за установяване на фирмите. Приветствам опита на, на докладчика да реши този проблем с, в текста, като внесе допълнителна яснота с съответните понятия. От е, нашата е, група обаче някои въпроси не, няма да намерят е, подкрепа. Второ, защита от кризи на, на, на дружествата при трансгранични сливания или разделяне за да се изведат е, някои фирми. Е, това да се използва като начин за изваждане от криза на, на някои е, на предприятия, за нас това е част от компромиса. трябва да внимаваме на правото на установяване да не бъде допълнително ограничавано. Това някои категории сега се изключват. Е, тук става, нещата опират до работни места на граждани, предприятия е, и тези работни места би трябвало дори е, когато се избере съответната начин на трансформиране на дружество, да не бъдат поставени под въпрос сигурността на работните места на хората. Трябва да проведим, проверим наистина до каква степен са разумни тези предложения с оглед постигане на желаната цел тези е, текстове трябва да гарантират и правна сигурност, но и да са приложими на практика. Практичността и е, спазването на съответни критерии е, са трябва да бъдат проверени и не е разумно това, което предложи колегата, да се увеличи допълнително бюрокрацията и административното бреме, което всъщност предполага предложението на комисията. И да не се ограничава допълнително правото на установяване. Това може да се постигне, скъпи колеги, ако държавите членки изпълняват своите задължения да, се, е, да е, съобразяват е, своите данъчни закони с тези на съседните държави в определени области, за да може взаимните инструменти в тази практика да не се конкурират една с друга, а да дават възможност на предприятията да се възползват от е, е, вътрешния пазар, без е, съответно да благодетелствуват различни маневри за избягване на данъци. Благодаря. За либералите господин Тремоза успява да стигне при нас. Перфектно. Но първо да дам думата на Екаре. Кой? Няма представители, няма кой да го представи. Добре, господин Трамоза, заповядайте. Благодаря, госпожо председател, скъпи колеги. Искам да благодаря на колегата Лутвиксон за извършената работа. Някои от компромисите бяха дискутирани миналата седмица. Например, компромис F, който стигна до компромис H. Ние имаме е, различни становища, дали стън... Е, сравнението трябва да бъде правено от съответните органи на страните членки или от независим експерт. Тук не се разминават позициите за независимия експерт не сме съгласни с изменение ХАШ. Той трябва да не зависи от компанията и да няма контакти. Що се отнася до компромис и латинско, сме съгласни да има предварителен сертификат, даден от съда, за да се разгледа законността на съответното преустройство, където компанията да обясни съображенията за преобразуване. Има и други е, условия, които не са достатъчно ясни за нас. Искаме да има е, ясно разграничение между е, избягване на плащане на данъци и неплащане на данъци също член ЕА, където се говореше за съгласие, да се дава съгласие от името на представители на служащите. Добре е, че отпадат в Е, и ГК. Там мерките бяха твърде негъвкави. Точка БА където се говори за основна информация за оборота, за компромис е, и за компромис между управлението и работещите. Признаваме промените от е, доклада. Действително е необходимо да се уведомяват и е, пенсионните фондове компромисите ГКЛМН. Ние сме съгласни с тях, за другите ще ви уведомим утре. Свен Гиголт за зелените. Благодаря, госпожо председател. Ако мога само да подема някои от основните теми, които бяха очертани. Много е важно да разглеждаме доклада в контекст. Помня добре, че когато е, разглеждахме директивата Болкенштайн и след това постановленията на Европейския съд, имаше много съмнения от страна на гражданското общество, профсъюзите, а и представители на бизнеса, дали е добра практика дружества в общия пазар да си избират регулаторната среда и съответно да има конкуренция между, тази различни, между тези различни регулаторни среди. След така бунта на обществото, ако мога да кажа, директивата Болкенштайн бе е, победена. И сега се случва нещо сходно. Тоест, директивата може да се окаже ново бойно поле за много сходен дебат, обществен дебат. Трябва ли компании, когато се сливат или преобразуват, да сменят регулаторната среда и то да го помня, правят умишлено, за да получат конкурентно предимство? Ако разгледате какви са разликите в регулацията по отношение на данъчно облагане и, на и участие на работещите, има индикации, че е, това се случва все повече. Тоест, е, чрез преобразувания и сливания компаниите да се измъкват от е, по- е, по-стриктно регулаторна среда, за да преминат в по- не толкова изискваща такава. Освен това, тук може да се говори, че по този начин се получава конкуренция в регулаторната рамка. Мисля, че трябва да се опитаме да направим, е, да намериме решение на проблеми от реалния свят, без да е, из, така, коментираме ангажиментите си към е, общия пазар, а да работим за създаването на широк такъв пазар. Освен това, трябва да се запази една много добра дефиниция на изкуствени преобразования. Така че да не се правят подобни е, преобразования, само за да се постигне смяна на регулаторната среда. Второ, тук дебата е много съвсем правен. Андрея Шваб очерта този момент, е, член 86c и е, свързани. А именно необходимостта да има проверки без това да противоречи на решенията на Европейския съд. Естествено, всяко наше предложение трябва да е законосъобразно, иначе не може и да бъде направено. Ако ние не спазваме мнението на съда, това не е възможно. И е, много е лесно да формулираме някои неща, така че да започнем една чисто символична война. Мисля, че трябва да се възползваме от легалното, така, от законовото пространство, което ни е оставил съда и да постановим, че неплащане и избягване на данъци посредством е, преобразуване с цел на избягване на тежка регулаторна среда да не е допустимо. Също така да се направи така, че да няма варианти да не спазваш е, разпоред, е, т.е. да постановиш, че няма да се присъединиш към мярката. Освен това, не би следвало да се говори за промяна на договорите, защото тук въобще не става дума за това. Не съм съгласен с Андрея Шваб, че когато става дума за данъчно облагане, ние гласувахме съответните два а, законодателни документа и с това се приключва. В а, Европейския съюз а, има разлика в данъчното облагане и ще има агресивни практики, независимо от съществуващите вече закон, прието законодателство. Господин Шойбле отдавна иска да има по-силно законодателство за компаниите, така наречени почтенски кутии, но не успя да го направи. Сега, примерно, във Франция се приема подобно законодателство. Тоест, европейското законодателство, което сме приели, не покрива тази тематика. За това, както казвате, трябва да се опитаме да направим нещо в рамките на законно възможното. И в дух на компромис можем да приемем, че микро и малките предприятия ще бъдат изключени от приложното поле. Но искаме да бъдем амбициозни в решаването на реални проблеми, които потенциално имат отношение към много граждани, местни власти и страни, които е, могат да се окажат губещи по много е, елементи. Благодаря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 установяване в Европейския съюз има и политически аспект, но ние трябва да гарантираме сигурността и свободата на установяване от една страна, от друга страна пък да избягваме укриването на данъци. Тук е, комисията не е, е формулирала достатъчно точно някои е, аспекти, някои точки, така че благодаря на докладчика, който за предложените изменения ние съответно ще се съсредоточим върху измененията, които прилагаме в и ще търсим компромис заедно с колегите. Първо важно е да въведем е, понятие за е, изкуствено е, формация, изкуствено е, създадено дружество, е, да сме сигурни, че е, дружеството има реална економическа дейност, а не да е форма на неплащане на данъци. И второ, което е важно за нас, съгласието на, и участието на работещите е, тогава, когато се е, трябва да се е, водят преговори и консултации с работещите, когато става дума за преструктуриране на фирми. Ето защо ние искаме да се заличи е, е, този е, въпросния член от предложението на комисията, защото смятаме, че е, това може да се използва за злоупотреби. И трето, член, член четвърти да бъде заличен и второ да се е, е, правят съответните проверки, за да се избягва разделянето е, или сливането е, е, на фирми да се използва като за сред, начин за, за укриване на данъци. Ще работим конструктивно с докладчиците в Сянка, за да намерим разумен компромис. Няма други групи, които са представени тук, които искат да вземат отношение и има ли е, някой друг колега, който желая да вземе думата? Не, в такъв случай ще дам думата отново на докладчика ни. Оратора говори без микрофон. Yeah. Разбирам, че разбирате шведски, така че няма проблем, че не съм си включил микрофона. Нека да започнем от начало. Искам да благодаря на всички колеги за изразените позиции, за поясненията, за гледните точки. Както вече казах, без съмнение, ние имаме различни позиции по важни въпроси. Тук става дума най-вече за условията за презграничните преобразувания, сливания, разделения и изкуствени образования. Ето защо това води до различни предизвикателства в хода на работата ни. Мисля, че всички споделяме общата отправна точка. Трябва да се избегнат злоупотребите и да се създават да се избегне създаването на почтенски кутии, фирми почтенски кутии. В същото време искаме да има яснота и правна сигурност. Главният въпрос е как да постигнем тези цели обаче по най-добър начин. Вече казах какво предлагам. Естествено, отворен съм към допълнителни разговори по всички тези теми, за да можем, ако е възможно, да намерим път напред. В заключение искам да кажа, че очаквам с нетърпение срещата ни още утре с докладчиците в Сянка. Тогава е следващото ми заседание. Готов съм да работя. Очаквам да имаме конструктивни дискусии. Предстои ни гласуване в комисията. Надявам се, че ще имаме един гъвкав диалог по същество. Освен това, мисля, че е много важно да приключим работата по един добър начин и да намерим общи решения. Аз съм готов да поема ангажимента да работя за това да се намерят добри решения. Благодаря за думата. Надявам се, че всички ще работим заедно, за да намерим наистина едно добро решение по този въпрос. Благодаря. Да, ще трябва да работите добре и енергично, защото в противен случай няма да успеем в, е, е, до срока в октомври. Значи 18 октомври в комисията, е, след това и правната комисия ще трябва да се произнесат на 8 ноември, на 20 ноември. Сега следваме дневния ред. Следва точка 11. Става дума за проект е, на становище за предложение за е, е, от Комисията по бюджета за собствените ресурси на Европейския съюз. Сега Рамон Орегул има думата. Благодаря, госпожо председател. Съвсем накратко, нека да кажа, че работихме с докладчиците от името на различните политически групи по това становище и мисля, че ще успеем да създадем становище от името на нашата комисия и да го дадем на водещата комисия по бюджети, която е водещата. Мисля, че най-важното за нашата комисия като послание към водещата комисия е следното, а именно трябва да се прави по-голяма амбициозност относно това предложение, което в момента се обсъжда и в съвета. То естествено идва от комисията. Като цяло в нашата комисия ЕКОН ние споделяме виждането, че предложението на съвета и на комисията да се включат три основни показателя с фискален характер, е, че това предложение не е особено амбициозно. Знаете, че комисията и съвета е, смятат, че като собствени ресурси трябва да се включи само един малък процент от общата консолидирана данъчна основа когато тя влезе в сила. Мисля, че ще отнеме доста време, за да се стигне до единство точно по този доклад. Значи, много малък процент се предлага да се вземе от е, е, пазарите. Какво да кажем обаче за изискванията за вредни емисии, за пластмасата, която не подлежи на рециклиране. Комисията наистина се опитва да модернизира системата на собствените ресурси. Само, че ако приемем настоящото предложение, в крайна сметка няма да постигнем кой знае какво по отношение на собствените ресурси. Всеки път, когато говорим за МФР, в парламента много колеги говорят за проблема. Всеки път, когато говорим за европейския бюджет, говорим за собствените ресурси. Различните политически групи и техните представители са направили много предложения за нови фискални изисквания и позиции. Господин Пападимулис от името на Обединената левица има хора от зелените, които внасят предложения, освен това. До какъв компромис сме стигнали? Четири фискални показателя, по които всички сме се договорили. Мисля, че това е нещо важно. Аз като компромис предлагам да включим тези показатели, без да подкопаваме способността на политическите групи да гласуват и онова, което се внася като допълнително предложение. И така, по същество, компромис А ще се включи а, идеята да се включат а, а, компоненти, свързани с а, данък върху финансовите сделки, глобите наложени от Европейския съд и механизъм за приспособяване по отношение на вноса на стоки и тяхното отношение към емисиите на въглероден двуокис. Втория компромис е, ще говори за ползите от ЕЦБ, е, от е, финансовата система, изградена възосновата на ЕЦБ. Тук обаче няма да се призовава за промяна на договорите. Ще водим много преговори по този компромис, който е най-важният. Целта е да успеем до утре да договорим текста. В другите изменения, госпожо председател, се говори за необходимостта да се включат заключенията на групата на високо ниво. Всъщност от там и започна този дебат. Е, предложенията на бившия комисар Монте. Освен това, подчертаваме, че Европейския парламент може да играе много по-важна роля. Предлагаме освен това на съвета да използва така наречената клауза МОСТ, за да не се изисква единство по толкова важна тема. И накрая елиминиране на така наречените национални корекции след Брексит. След като напусне Великобритания, ние ще имаме възможност да премахнем тези корекции, които исторически компенсираха Великобритания за вноските и към Европейския съюз. Точно по този въпрос сме разработили една формула, която няма да доведе до бързо, прибързано премахване на тези корекции. Мандата ще бъде прехвърлен, но тези корекции ще бъдат елиминирани. Това като част от МФР. Като цяло, госпожо председател, това са измененията. Надявам се, че ще се договорим по тях утре и се надявам, че ще можем да гласуваме по тези компромисни текстове и по резолюцията утре. Благодаря. Всъщност, е, е, гласуването утре, а вие все още е, преговаряте по компромиси. Компромисите. Да не превърнем това заседание в... Да превърнем това заседание в преговор на сесия и по този начин ще решим с един кошум два заека. За НП Ален Ламасур. Е, да, не го казвам, е, за да е, търсим компромис. Всъщност, да, трябва да кажа, че отлична работа свършихме и мисля, че заключенията, които ще предложим утре, ще се харесат на всички и съответно ще имат мнозинство след колегите. Няма да припомням колко е важна темата Комисията е сезирала комисията в бюджет, 6 е, комисии, е, сред които и нашата, е, които трябва да дадат становище. ЕКОН има интерес в две посоки. От една страна, от момента в който се готвим за бъдещата финансова рамка и трябва да прехвърлим отговорността към Европейския съюз. Държавите членки превърнат отговорността към Европейския съюз. Те трябва да е, редуцират, да намалят е, някои е, разходи, свързани с това. От друга страна, колкото до новия собствен ресурс, комисията ЕКОН е компетентна в това отношение и това е нашето, нейното мнение е много важно за това. Брексит ще има ще, ще е, се отрази е, в съкрещаване на бюджетния ресурс, защото Обединеното кралство е нетен е, вносител в бюджета на Европейския съюз една страна, от друга даваме си сметка, че извън, освен е, Обединеното кралство. Има още пет е, държави чеки, които е, ползват ребат, така наречените рабати, които са сравними с този на Обединеното кралство. Ето защо ни е нужно малко време, за да стигнем до приемлив компромис, приемлив от всички. По този въпрос има различия между отделните политически групи, както и между отделните национални е, делегации, и, е, които са членове на комисията ЕКОН. Е, колкото до е, е ЕНП, ние сме съгласни с отлично свържата от е, е, докладчик работа, но има две неща, които предложихме така в неформален план на докладчика, които се свързани с финансиране на политиките и личните средства в еврозоната. Това е, този текст отговаря на е, желанието ни и е, то отговаря на желанието, готовността на НП и на това, което предлагаме ние или в е, рамката на сегашния договор, без да се налага промяна в договора, колкото до рабат е, е, тук дебата е доста дълъг. Ние предлагаме формула, която е по-гъвкава от е, първоначалната, предложена. Защото някои колеги предлагат е, числа, които са наистина внушителни за, за увеличаване на националните вноски на, на, на някои държави членки. Общо взето няма спонтанна тенденция да се увеличават вноските за бюджета извън системата, която предлага комисията. Да. Мисля, че утре ще постигнем по този важен въпрос сериозен консенсус, както показа, спомена докладчика. Сега за Алде. Скъпа госпожо председател, скъпи господин докладчик, скъпи колеги. Благодаря за сътрудничеството по това досие. Като цяло аз съм съгласна, че нашия съюз има нужда от повече собствени приходоисточници, за да може да зависи по-малко от вноските на държавите членки, основани на БНД. Заедно сме изковали редица компромисни текстове, за които се надявам, че ще получат подкрепа. Естествено, че не можем да принудим държавите членки да приемат текстовете свързани с общата корпоративна данъчна основа, но смятам, че все пак би трябвало това да се направи, да се осъществи нещо подобно и то бързо. Искам да поясня моите четири изменения, които са много важни, поне за мен. Първо, изменения 87, 88, 90 и 92. Това са изменения, които не увеличават бюджета и гарантират, че това няма да се случи. Те по-скоро дават възможност бюджета да бъде на 100% финансиран от собствени приходоисточници, ако тези ресурси, които вече сме очертали, доведат до много големи приходи. Всеки, всяко евро от собствени ресурси трябва да бъде приспаднато от бюджетния принос основан на БНД. Защо да се ограничава нещо подобно? Надявам се, че ще подкрепите тази идея и ще подкрепите изменения 87, 89, 90 92. От името на зелените не виждам никого. От името на Обединената левица Димитрис Пападимолис имате думата. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на докладчика господин Рамон Хауреги. Мисля, че той наистина е положил много усилия. Искам да благодаря на всички докладчици за доброто сътрудничество. Виждам, че много от нашите изменения са били приети. Ако не дословно, то поне по същество. Те са включени в компромисния текст и мисля, че този дух на сътрудничество ще продължи да царува до края на нашата задача Естествено, трябва и да проявим амбициозност, а не само да караме по-старому. Защо? Ами причината е много ясна. След Брексит трябва да се избегне дупката, голямата дупка в европейския бюджет. И съответно най-накрая трябва да повишим приходите от собствени ресурси, трябва да реализираме предложения, които парламента прави вече дълги години. Например, данъка върху финансовите сделки, приходи от е, емисиите на въглероден двуокис. Това ще помогне както на бюджета, така и на околната среда. Приходите, които се осъществяват от ЕЦБ, те се основават на общата валута, така че те трябва да се върнат в общия бюджет. Ако трябва да съм кратък, трябва да използваме тези инструменти, които са очертани в доклада Монти. Трябва да бъдем много по-амбициозни, що се отнася до собствените ресурси. Освен това, мисля, че би трябвало да се върнем към прословутия дебат за бюджетните отстъпки този дебат представлява една реликва от времето на Тачър. Знам, че ще има трудности и господин Ламасур говори по този въпрос. Може би ще трябва да караме постепенно и да търсим компромис, но в крайна сметка целта би трябвало да бъде да премахнем напълно тази система на бюджетните отстъпки. За да може в крайна сметка да имаме една система, която да е прозрачна и справедлива. Мисля освен това, че е важно собствените приходоисточници не само да достигнат до 25% от общия европейски бюджет, а и да видим е, за какво да отиват тези средства. Естествено, това вече е на много по-обстойна тема и тя е свързана по-скоро с МФР, отколкото с тематиката на този доклад, но така или иначе трябва да видим как може всички тези ресурси да станат полезни, за да имаме по-голямо сближаване, по-голям растеж, повече работни места, по-малко неравенство в социален план и в регионален план. Само по такъв начин Европейския съюз може да се превърне в майка, а не в мащеха за своите граждани. И накрая, мисля, че Европейския парламент би трябвало по-агресивно да отстоява своята роля и своите правомощия. Нека да не приемаме да ни изтласкват в ъгъла с аргументи, свързани с бързината на приемане на досието. Понякога, даже доста често, комисията и съвета правят нещо подобно. Сега обаче, тъй като остават само няколко месеца до изборите, ние трябва да изискваме по-категорична роля, когато се говори за собствените ресурси на Европейския съюз. Има ли други политически групи, които ще се изкажат? Не. Тогава спонтанни изказвания няма и давам думата на докладчика. Докладчика е доволен ли е от е, готовността за компромиси? Да, многобройни е, предложения има за изменения. Много от тях са посока на компромис. Мисля, че така са благосклонни предлагащите. Благодаря. Утре ще дадем информация на групите за това до какво сме стигнали. Сега работим по окончателния вариант на текста. Искам да се извиня на всички. Политическите групи все още не са заявили основните си и окончателни позиции. Това ще се случи тази вечер. Утре рано ще имате тази информация. Ще гласуваме рано след обед, ако не се лъжа. Благодаря. Euh, euh, Мисля, че е, свършихме е, добра работа. Благодаря на всички. Утре ще се срещнем отново в 9.